Има известни неизяснени проблеми с риболовни кораби. Господин Тешера, обяснете ни, имате думата, ще говорите по тема, която е много близка до сърцата ни. Благодаря. Имате, името ми е Франциско Техера и аз съм представител на Опромаре. Това е организацията на рибопроизводителите на, в Порто Марин. През 80, 1986 година бяхме официално признати като организация. Всъщност обединяваме крайорежния риболовен флот на Португалия. Тук се използва преди всичко пристанището на Марин. Там се продават най-вече продуктите, както и в други пристанища в Галиция. Нашата организация е една от седемте официално признати в Галиция, които се занимават с търговия с прясна риба. Всички тези организации имат една обща черта. Това е типа на корабите и броя на техните екипажи, кой, е, като, чието членове са от 9 до 12. Не става въпрос за някакви особено големи финансови мощности, за големи инвестиции, не. Става дума за това, че са засегнати моряци, рибари, които се опитват да си вадят хляба с риболов. Те познават много добре риболова, упражняват традиционен риболов, Говоря за кораби, които трябва да бъдат съоръжени с необходимите човешки и технически ресурси, за да могат моряците наистина да се препитават от тях. Много е важно всяко риболовно предприятие за е, рибарите, а то зависи от економическата е, рентабилност, т.е. след отчитането на разходите трябва да остава печалба, която да дава възможност за дългосрочни инвестиции. Разходите на риболовните предприятия са необходими за персонал, осъществяване на търговията, заплати, социални осигуровки, а, риболовни съоръжения, мрежи, въжета и така нататък. Всичко това трябва да се закупува. Заплаща се също и разтоварването, претоварването, опаковането горивото и така нататък. Всичко това са разходи. В последно време става все по-трудно да се осъществява баланса между приходи и разходи. Вследствието е преди всичко на повишаването на цените на горивата от 2004 година насам. Приходите се образуват от улова и продажбата на търгове и на пазарища. В пазарите, борсите, се продават е, се продава улова от различни риболовни кораби, като разбира се, се прави опит да се постигне възможно най-изгодна цена. Търговете от друга страна обаче не позволяват на продавачите да си покрият разходите. Цените на борсовите продажби стагнират, имаше големи колебания на цените на горивата, които се усетиха най-вече през 2008 година и се отразиха на цените на рибната продукция. Т.е. рибарите са принудени да осъществяват все по-големи обеми улов за все по-ниска економическа печалба. Риболовният сектор, както знаете, зависи от рибните, от борсите и търговете, но като се стигне и до крайния потребител, проблемите напоследък нарастват. Може да се каже, че от 90-те години насам прясната риба до достигането и до крайния потребител преминава през различни фази. Значи първоначалния пазар, първичния пазар са пристанищата, където става първата продажба, следващия етап са големите борси, където закупчици изкупуват рибата и вече я доставят в фирми за преработка, както и продажбите на дребно, където се продава направо на потребителя. Ha cambiado considerablemente, alterando considerablemente a todo el sector primario, productor comunitario, de pesca, de agricultura y ganadería, y debido пазарът на селско-стопански, животински, рибни продукти изобщо се промени. Имаше някои подобрения на инфраструктурата в риболовния сектор. Морската инфраструктура се подобри. Да, наистина, за все по-кратки срокове продукцията може да се доставя във всички точки. Начина на потребление също се промени честотата на закупуването, местата на закупуване се промениха, влияние оказват и големите вериги магазини за хранителни продукти. Образуваха се нови цикли на пласмент, така че текат паралелни канали, ако приемем първоначалния канал за традиционен продажби има направо на краен потребител, а крайният потребител пък е променил навиците си. Всичко това се отразява на първичните пазари на пристанището. Когато рибата се купува направо на пристанище, конкуренцията напоследък нараства. Финансовите възможности на големите предприятия позволяват да намаляват цените, докато малките не могат да направят това. Разбира се, че не може да бъде допустимо всичко, само и само, за да се постигне възможно най-ниска цена. В Европейския съюз често се продава на пазарите риба от трети страни на ниски цени, но начина на отглеждане на, тая, на тази риба и рибарите, които осъществяват улова, не могат да ни гарантират високото качество, включително и по отношение на транспорта. След кратък анализ на така получилата се ситуация, констатирахме, че в преработвателната промишленост също са настъпили много големи промени. Трябва да се опитаме да намерим равновесие, да намерим правилния път, така че наистина рибаря да упражнява достойно професията си. Тук трябва да се отчитат и потребностите на биологичните ресурси и економическата рентабилност. Важно е да подходим по прозрачен начин, да гарантираме на потребителя безопасност на храните, но да гарантираме и на професията рибар достойно упражняване работните условията на труд на борда, правата на наетите работници на борда, качеството на продукта. Това са все фактори, които никога не бива да бъдат забравени и те трябва да се превърнат в основно наше задължение на политиката в областта на рибарството. Говорим и за първични и крайни цени на продуктите. Трябва да се постараем нашите потребители и за напред да имат възможност да купуват висококачествени хранителни продукти. В нашата обща пазарна организация трябва да положим усилия за постигане на тези цели, нещо, което е възможно само ако производителите бъдат концентрирани и се подчертае добавената стойност от нашите продукти. Това, което описваме като цикъл от морската вода до трапезата, трябва да бъде белязано от постоянна сигурност на качеството. Знаете, че във времена на криза е трудно да се променя ситуацията, но е необходимо трудностите, проблемите да бъдат анализирани, за да можем да постигнем тази цел. Например, а, искам да спомена така нареченото струйно сушене в, в областта на рибарството в, в много случаи, когато се използват тралове, дънни мрежи и така нататък, рибарите оперират от, направо от пристанищата. Не им достига обаче капитал, за да могат да назначават нови работници. това е важно да опознаем механизмите. Често те просто не са достатъчно известни. Често пъти предприятието просто няма достатъчно опит по отношение на новите начини на преработка на продуктите. Рибарските кораби, които се занимават с преработка на а, прясна риба, трябва да, се, да спазват множеството разпоредби на Европейския съюз. А, за в много от случаите няма индивидуални квоти. Просто когато дадена квота се изчерпи, риболова на съответния вид се забранява за всички, без оглед на това в коя страна рибарите са ловили повече или по-малко. Ето защо ни е необходимо а, про, ни е необходима промяна на регламента, за да може да се даде възможност за по-добро финансиране на организациите на производителите, които пък от своя страна да могат да компенсират производителите, когато, например, пазарната стойност на даден вид падне под определения прак. Така че организациите и за напред трябва да играят важна роля, включително и да се грижат за подобряване на продажните условия, за осигуряване на печалбата на производителя, както и на прозрачност и качество на самите продукти. Затова е много важно да подобрим някои неща. Необходимо е и човешките ресурси на организациите на производителите да се подобрят в положителна настока, например да се назначат биолози, експерти по пазарна политика. Новите и старите организации трябва да започнат да действат по-добре, да се обединяват, и да разработват собствени оперативни програми. Условията за първичните продажби също изискват промяна трябва да се подобри тяхната инфраструктура, да се подобрят възможностите за обратна проследимост и така нататък. Работният капитал също трябва да се укрепи, за да може персонала, на персонала да бъде заплащано достойно, а да не става така, че единствено продажбите да компенсират разходите за улова. В момента имаме така наречената премийна система в приложение 1 в регламент 104 от 2000-та година. Там са изброени видовете, които са засегнати. А процесите на преработка в член 23 на същия регламент 104 от 2000 също трябва да се актуализират, трябва да се въведат нови формати за определени продукти. В момента е възможно да се внасят продукти в Европа и да се получава компенсация за това, но на цени, които са под определените прагове. Разбира се, Европейския съюз има специфична а, митническа система, която осигурява баланс, но самите рибопроизводители трябва да се погрижат от една страна да а, не страда тяхното предлагане от това, че има голям внос. Също така, накратко искам да спомена, че от 2007 година нашата организация на производителите работи за подобряване на качеството на продуктите, така че до 2010-2012 година да бъдат реализирани такива реформи. Знаете, че общия допустим улов е свързан и с конкурентоспособността на пазара. В този смисъл е важно да има инвестиции, каквито се правят и от риболовни производители – тези инвестиции се следят, наблюдават и са придружени от мерки по обучение и квалификация на техническия персонал на борда. Изобщо усилието на такива подкрепени от Европейския съюз инвестиции е по посока на подобряване на цялостното производство по веригата. Например, бяха създадени цифрови системи с цел спазване на всички изисквания за качеството, работи се с баркодове, които са четими чрез радиочестоти. Има и софтуер, така че на кораба може да се работи с лаптоп за различните риби. Има и програма за стандартизиране на теглото на опаковката. Всичко това е с оглед на по-добра информация за потребителя. Примерно той може да види датата и часа на самия улов чрез GPS. Той получава информация за района, където е уловена рибата. Председателката прекъсва оратора, защото времето му изтича. Създадени бяха и контролни пунктове и продължават да се създават. И всичко това с оглед на обратната проследимост на продуктите в името на тяхното качество. Всичко това са много важни моменти от нашия проект. Благодаря. Благодаря за това, че ни показахте къде са проблемите. Следващия оратор е господин Пишон, за който също сме отделили 15 минути. Той е представител на организацията на рибопроизводителите в Франция. Sí, a ver, mientras que se arreglan los problemas, vamos a pasar al siguiente interviniente. Имам докато уредим техническите проблеми, ще минем към следващия оратор, господин Матиас Келер, който беше известен като депутат тук. Трябва да прекъснем за малко, защото разговорът е при изключен микрофон. Съвременната техника е, забави работата ни. Господин Стивенсън, господин Стивенсън, който е председател на Шотландското сдружение на рибарите. Шотландия е достойно представена. Е, днес трябваше да бъде тук друг шотландски колега, както и да е. е добро утре, членове на парламента. Е, много се радвам тази възможност да се обърна към Европейска парламент. Искам да ви се представя. Аз се казвам Робърт Сивенсън. Аз съм е, е, е, представител на, на рибарите от Североисточен Шотландия, която е призната от Европейския съюз. Ние всъщност се занимаваме с улов на бяла риба, в която се включват атлантическа треска, пикша, Днес аз представлявам Шотландската организация на рибарите, които включват всички производители на риба в Шотландия. Всъщност ние се занимаваме отново с организацията на пазара, с администрацията и приложението на европейската схема за минимални цени и съответно за дела, който ще ни бъде отделен от, Великобрита... от правителството на Великобритания от европейските квоти. През 1999 година, съобразно нашата роля на пазара, пазара, нашата организация и други индустриални тела в Шотландия създаха така наречените морски дарове на Шотландия, които имат за цел е, да се занимават с външния маркетинг от името е, на рибопроизводителите в Шотландия, в което се включват е, реклама, проучвания на пазара, подобрение на цената и така нататък. По наша инициатива беше разработен така наречената риболовна схема, която да бъде отговорна, на която трябва да отговори отговарят както корабите е, и също така да има и хигиенни е, изисквания, които да отговарят на МС изискванията. Е, ние работим в партньорство с рибните, с морските дарове от Шотландия и всъщност ние искаме да запазим нивото на цените и освен това да се справим с непрекъснато нарастващото цени, е, цени на корабите, а също така и заместители на рибните продукти, като например пангасиус и тюлипия, които се продават от други производители. Ние се опитваме да плуваме срещу много силно течение и като производители ние трябва да продаваме нашето производство на не по-низки цени от минималното определение от Европейския съюз. Обаче много от внесените цени всъщност са на в нарастващо количество. Това е абсолютно недопустимо, е, защото е, всъщност нашите производители са подложени на, свръхрегули... най... на най-силното свръхрегулиране в света и е, те трябва да се справят с едно подробване на пазара и много често продуктите се продават на много ниски цени. Много нашите рибари питат защо вносните продукти не са подложени на същите контролни и същия контрол и същите изисквания, както от Европейския съюз. Защо вносът не е подложен на минималните цени, каквито са официалните цени в Европейския съюз. Има недостиг на риба на европейския пазар, но в много случаи ние трябва да отегляме рибата, която доставяме защото не може да се продаде на официалните минимални цени. На последните, е, в последните години е, се наблюдават е, много заместители, като например Пангасиус и Филипия, които подробват пазара може би защото потребителите обръщат по-малко внимание на качеството, а също така и на проследяването на на, на происхода. Би било честно и почтено Европейски съюз е, да даде възможност е, всички вносни продукти да бъдат подлагани на същите изисквания за устойчивост. Като е, производители ние дължим да има устойчиво производство за естествено произвеждащата се риба, защото аквакултурата трябва да играе роля при заместването на белтъчините в хранителната верига. Не трябва в никакъв случай обаче да се да стабилизира пазара. Е, строгите изисквания за опазване на околната среда, минималните цени за е, всички е, вносни продукти трябва да бъдат подложени на същите изисквания, за да може да се спазва конкуренцията трябва да се запазва хранителната стойност, както и опазването на околната среда, тогава самите потребители ще могат да решават дали ще предпочитат прясна риба, риба, която е атлантическа треска и която е произведена при устойчиви условия е, или вносен произведен сом. С засилянето на организацията на пазара, откакто е създадена така наречената ПЕО система, трябва да има сътрудничество между държавите членки, за да се е, подобри сътрудничеството. Е, трябва всичко да бъде сведено до местните пазари и да отговаря на тези пазари. Трябва е, цените на нашето производство да бъдат съобразени с цените на вносната продукта трябва да имаме и добра съвместна организация на нашите ресурси. Това би трябвало да бъде е, една от целите на производителите на риба. Трябва да бъде подобрена организацията на доставките. На европейско ниво трябва да се е, съобразяваме с е, околната среда, с социалните изисквания и всичките тези основни цели на общата риболовна политика трябва да бъдат е, спазени, за да може да се постигне баланс между търсенето и предлагането, да се стабилизират цените, за да се гарантира е, минимални доходи за производители, а също така да се подобри цялата конкурентоспособност на нашите риболовни флоти. Сътрудничеството между организации на рибопроизводителите са много важни, за да се постигнат тези цели. Ето защо би било положителна стъпка е, да бъдат включени различни стимули за тези е, организации в тяхната работа, когато определим е, някакъв наръчник е, за отправници ни, ние трябва всъщност да определим нивата на всичките тези елементи Пазарният механизъм трябва да следва принципите за пълно компенсиране на цените, а също така и за е, една почтенна цена на свършената работа. Е, трябва е, етикетирането да става на регионално ниво, чрез организациите на рибопроизводителите и по този начин ще бъде направен по-отговорен и вноса. По този начин ще, бъде, е, ще може да се открие пазара и той да бъде прозрачен. В заключение, въпреки това, бих искал да е, помоля всички е, да се замислят върху това, което мислят рибарите в Европейския съюз и според мен свръхрегулирането няма, ще попречи на нашата работа. Не може в никакъв случай да предпочетем да няма никакви изменения, защото трябва да мислим за нашите рибари, за техните семейства и трябва да сме сигурни, че нашия пазар ще даде възможност на риболовните флоти да оцелеят. Благодаря ви. Sí, eh, creo que usted ha señalado algunas preguntas que son muy... Аз мисля, че вие поставихте някои изключително важни въпроси относно вноса, относно етикетирането. Предлагам сега да процедираме последния начин. Предвидели сме два блока от заседанието. Във втория ще изслушаме и представители на преработващата промишленост. Господин Келер беше предвиден като трети оратор. И сега ще ви дам думата, господин Келер, или все още не е възможно. Както обикновено променяме всичко, няма нищо страшно, казва. А, всъщност, господин Господин Пешон ще вземе думата сега. <laughs> Да, ще се опитам да говоря бързо. Защото госпожа председателката бди а, а, госпожа председателката казва, имате си 15 минути, ако обичате, имате 15 минути, не бързайте. Тъй като темата е обширна, и тъй като доста представители на производители са тук, аз реших да се спра на една конкретна тема, а именно влиянието на вноса върху е, състоянието на вътрешния пазар. Това е, обаче предполага и това да засегне няколко точки, които са важни за настоящия дебат. Има много важни неща, място на организациите на производителите и тяхната възможност да се намесят в много области, но аз искам за сега да се спра само на влиянието на вноса вноса върху вътрешния пазар. Искам накратко да представя своята организация. Ние се намираме във Франция, на полуостров Бретан. Ние сме организация от 652 риболовни кораба. Те са наши членове. Искам да ви кажа, че около 30% е, от нашия риболовен капацитет беше намален е, е, през последните 3 години, защото ние трябваше да се съобразяваме с правилници санкциите, е, които ни се налагат от европейската политика за риболова, е, защото трябва да има е, някакъв баланс между капацитет на риболовните кораби, и е, съответно квотите. Имаме 74 000 е, тона бяла риба. Това е много голяма е, част от дела на френския пазар и на френската квота, обаче е много малко в сравнение с потребностите на европейския пазар. Ако погледнем средните цени на всички продукти, които се внасят от 2005 година, има един растящ бум и е, нашите възможности са намалели с 18% от 2005 и особено от 2006 година, т.е. намалението е много значително. Всъщност е, тази тенденция, е, съобразно различните продукти, е доста контрастна. За продуктите, е, за които има заместители или за които има някакъв еквивалент в други страни извън Европейския съюз, т.е. като цяло бялата риба и рибното филе, виждаме, че те непрекъснато намаляват и особено при хека те са по-малко от 48%, само от 2006 до 2009 година, т.е. намалението е значително. Има най-различни причини за това. Причините са известни. Риболова, особено при нас в полуостров Братан, не обягва на общата економическа криза и това се отразява на потреблението и съответно на продажните цени на нашите продукти. Но е, няма съмнение, че има и други причини, защото ако е, погледнем развитието на цените на други видове, които не са толкова потерпевши от конкуренцията. Мога да ви е, посоча само два примера. Рибата е, треска, например, е, мисля, че при тях няма толкова много заместители. Е, има стабилизиране на цените, дори известно увеличение на тези цени. Искам да кажа, че това са цените за членовете на нашата организация, но няма да се задържа много на тази тема, защото нямам време, но тези цени е, са представителни, защото при рибата треска, например, ние имаме много голямо годишно производство, около 25% от от е, общото е, производство е, на тази риба в източната част на Атлантическия океан. Има ли някакво обяснение за тези противоречиви тенденции? Разбира се, обяснението е в конкуренцията за нашите продукти, като разбира се, Имам предвид всички продукти, които идват на европейския пазар. Нуждите са значителни Европейския пазар поглъща ежегодно около 13 милиона тона продукти, е, които са живо тегло или еквивалент, е, които аз съпоставям с 74 хиляди тона, които ние произвеждаме. За нас, разбира се, не става и дума да поставяме под въпрос идеята, че има голяма потребност от внос. Това е повече от ясно. И тук, ако погледнем на моето изложение баланса между европейското производство на най-различни видове и вноса също така на най-различни видове, виждаме като цяло, че 60% са внос, а 40% са е, производство в Европейската общност. Е, но все пак е, не бива да забравяме, че съобразно типа продукти този баланс е различен. Например, ако погледнем всички видове бели риби, е, тези, е, е, за които трудно успяваме да се задържим на пазара, посочих по какви причини. Аз всички видове бели риби, включително и сьомката, както и различните видове сладководни риби, виждаме, е, че е, относителният дял е, на европейското производство е много по-голямо. Имаме това, което трябва да отбележим е, че вноса увелича, се увеличава, докато производството в Европейската общност намалява, е, защото е, ни беше наложено намаление на риболовния флот, намаление дейността на самите кораби, е, както Например, е, е, улова на бяла риба и така нататък. Ако направим е, кръстоска с вноса, виждаме, че има е, че вноса отговаря е, е два пъти по-висок от европейското производство. Тоест увеличението е много голямо. Всички продукти, които са различни от белите риби, виждаме, че взаимоотношението е различно. Не е точно 50 на 50, но горе-долу е, всичко, което се внася отвън е около 55% от производството от потреблението, се поправи оратора, докато е, е, производството в Европейския съюз е около 45%. Въпреки това е, търсене е, цените на местното производство е, падат, не както току-що посочих вече за белите риби е, и е, всъщност промишленото производство нараства и тук стигам до статистиката на нашата организация. Парадоксално има намаление на цените. Виждате тук синята крива синята крива а червената стрелка показва каква е тенденцията. Има увеличение на отеглянето на риба от пазара, което е много значително, особено след 2006 година. Тук виждате всичко на диапозитива. Е, така, например, за хека има 500 тона, които се оттеглят годишно, което е абсолютно недопустимо е, предвид е, настоящето статукво. Защо, въпреки това намаление е, на производството, продължаваме да отегляме риба от производството? Е, тук вече беше обяснено, защото е, общностните производители не могат да се адаптират към цените за преработка на тези продукти, защото и изискванията за рентабилност не са същите, както изискванията към техните конкуренти. Имам предвид конкурентите от трети страни. Например, е, за определени видове, конкуренцията от трети страни не е толкова е, чувствителна, е, тогава цените са стабилни и почти не се оттегля риба от пазара. Примерно през 2009 година само около 3 тона са оттеглени, при положение, че производството е било около 9000 тона. Така че става ясно, е, че натиска е, на вноса върху вътрешното производство и вътрешния пазар е, е доста чувствителен. Това може да означава, че всъщност европейските производители не са конкурентоспособни. Защо? Според мен, едно от обясненията за липса на конкурентоспособност са цифрите, които цитирам – и е, те са всъщност от документ на ФАО от 2004 година. ФАО направи проучване на конкурентоспособността и рентабилността на различните риболовни флоти по света и аз реших да съпоставя съпоставимни кораби, като например траулерите в различните страни. Ето виждате колко струва един човек, който работи на такъв кораб на ден. В ляво виждате, че във Франция и в Германия един човек, който работи на траулер, работи около 160 долара, докато струва 20 22 долара, ако работи е, на такъв траулер в Сенегал. И е, искам да цитирам едно изречение, което прочетох в доклад на Генерална дирекция търговия на доклад, е, който е, трябваше да представи системата и който твърди, че търговската политика на Европейския съюз трябва да подкрепи целите на развитието и най-вече да се стреми да изкорени бедността и да осигури устойчиво развитие в развиващите се страни. Мисля, че няма какво да добавим. Е, дали когато насърчаваме търговията, възоснова на такава конкурентоспособност, ние изкореняваме бедността в тези тези страни? Това е въпросът, който задавам, но нямам отговор. Ако отидем още по-далеч, ще видим, че разликата в цените се отразява и върху начина по който се експлуатират риболовните кораби. Тук виждате фонд работна заплата в оборота на корабите. Виждате, че в Германия повече от 40% от оборота отиват за функционирането на екипажа и фонд работна заплата, докато в Сенегал е малко повече от 15%, както в Аржентина, така и Южна Африка и заради това рибата се продава по-ефтино и те стават конкурентоспособни на европейския пазар. И това е основната причина, поради която ние не сме конкурентоспособни на пазара на рибните продукти в рамките на нашия пазар. Но не можем да се борим срещу това, защото целите на корабособствениците във Франция особено не е да плащат на хората по 22 долара на ден. Не по този начин по крайбрежието на Европейския съюз ще се насърчи економическото развитие, не по този начин ще се насърчи развитието е, в Сенегал или в Аржентина. Е, при тези условия, е, какво е бъдещето за европейските корабособствениците? Конкурентоспособността ни намалява заради разликата в цените на работната ръка. Освен това се унищожава част от риболовния флот. Е, все, е, е, все по-малко инвестиции, за да изпълним ангажиментите, които сме поели в Йоханесбург. Всички европейски страни, които са поели такива ангажименти, са решили, че след 2015 година целият риболовен флот в Европа ще бъде управляван в зависимост от устойчивото развитие. Но за сега няма европейска флота. За нас е, това означава все пак нещо. Е, това намаляване на инвестициите е, е свързано с приложението на правилата за менеджмент и за устойчиво развитие, за дългосрочни планове за управление намаляването на броя на корабите и така нататък. И това неумолимо води до намаляване на производството в Европейския съюз. Е, резултатите са на лице, е, защото дела на европейското производство на европейския пазар намалява и ние непрекъснато страдаме от е, натиска на цените на вносните продукти, които пристигат без да са били подчинени на същите изисквания и при по-ниска себестойност. Така че става още по-несигурно положението на европейските е, рибари. Е, какво да се прави в този случай? Е, според мен е необходимо да се изисква е, всички ангажименти в Йоханнесбург да се спазват. Няма причина в Европейския съюз съвестно да управляваме дългосрочно нашите запаси. Ние, нашите производители страдат, те не разграбват запасите в чужди териториални води бяха насочени е, хигиенни е, стандарти на други страни, на тези, които изнасят, и по същия начин е, трябва да им наложим и други изисквания – е, във връзка с риболова и съответно те да спазват тези изисквания. Това не означава, че през 2015 година всички е, запаси, е, които ние внасяме, да бъдат подложени на изискванията за устойчиво развитие, но все пак трябва всички страни да се стремят към такава цел. И мисля, че Европейския съюз е способен да го направи. Искам да посоча една подробност. Според мен е страна странно, че от една страна намалява производството, намалява цените, а се увеличава оттеглената риба от пазара. И това не е повина на европейските производители. Е, има производство, което може да се използва от преработвателната промишленост в Европейския съюз, но е, всъщност системата за подкрепа на европейския пазар не е адаптирана, така че е, трябва интервенцията на пазара да дадат възможност да се намали това отегляне на производството. Техническо е като подробност, но все пак е важно. И в заключение искам да кажа, че е необходимо в крайна сметка потребителя да знае какво точно потребителя потребява, да знае не само происхода на производството, не само происхода на продукта, който купува, но също така и къде най-напред е преработен продукта. Мисля, че това е от фундаментално значение и ще ни се даде възможност по-добре да понесем конкуренцията на трети страни. Освен това смятам, че в известен смисъл трябва да се знае е, какво количество гориво е било използвано за това производство и освен това да има класификация на продуктите е, съобразно пазването на околната среда, спазването на изискванията от Ханесбург. Е, бях малко по-дълъг. Извинете ме su interesante disertación y los... Благодаря за е, интересното изказване. Сега е, ще е, проведем едно обсъждане в продължение на 15 минути. Господин Валенца. Благодаря, господин председател. Аз имах намерение да си задам въпроса във втората част, обаче искам да взема отношение по това, което каза господин Стивенсън, за да се, как да се установи происхода на даден продукт има страни, при които е, това е, почти не съществува, обаче е, те са задължителни съобразно европейския регламент. Ако погледнем, например, замразените и опакованите продукти в търговията на Дребно, ние имаме информация за региона, откъдето идва продукта. Основният проблем е качеството на рибата, която се продава в супермаркетите. Така че е, замразената риба много често се продава в супермаркети, обаче тя, да реч, не е прясна и е далеч е, под желаното. И за това бих искал да попитам представителя на Европейската комисия дали е, в европейски мащаб Искам да зная доколко Европейската система за контрол може да ни гарантира, че прясната риба или рибните продукти идват от райони, е, при които няма е, заплаха за здравето и живота на потребителя. Имам предвид рибата внесена от Китай и Далечния изток. Дали производството в този регион на света е, е съобразено с изискванията на Европейската комисия? Merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Бих искал най-напред да подчертая, че тримата изказали се, които са представители на организации на потребителите, разбира се, но и тримата подчертаха същинския проблем, който се поставя вследствие на вноса от трети страни. Първо да се установи происхода на продуктите или конкуренцията, която в край на краищата се оказва нелоялна спрямо е, европейските рибари, били те от Испания, от Шотландия или от Франция. Е, и други ще се изкажат е, малко по-късно, но всъщност в момента става ясно за всички, че всички се задават едни и същи въпроси и повдигат едни и същи проблеми. И освен това, ние виждаме, че за някои е, видове, е, на които ще се върна малко по-късно, е, при които на практика няма конкуренция с рибове, видове, които се внасят от Далечния изток. Примерно при треската няма конкуренция, докато при други риби, при които филето и самото месо на рибата е почти аналогично, има същия проблем. Освен това възникна въпроса и за себестойността на работната ръка. Това също е важно. В нашия работен документ вече се споменава, но трябва да обсъдим въпроса и тук. Когато видим разликата между 160 долара, говорим за долари, но нека се пак е, да говорим в евро, но айде сега 160 долара в Германия и 20 долара в Сенегал, разликата е чувствителна и трябва е, непременно да се съобразим е, с тази разлика. Аз лично смятам, че тримата изказали се до сега съвсем основателно подчертаха тези проблеми, на които вече сме се спрели в работния документ, който сме ви предоставили. Мисля, че документът е изключително интересен. Eh, Благодаря много. Благодаря на всички изказали се. Е, техните изказвания бяха много интересни. Първо, е, един въпрос към представителя на Шотландия и след това към представителя на Франция. Те говориха за минимални цени на рибата. И за това, че тези е, цени изключително много са паднали. Тези минимални цени от една страна стабилизират ситуацията в Европа, от друга страна обаче биха могли да доведат до трудности, както видяхме в миналото. В момента положението също е такова, че има трудности с а, пласирането, с продажбата на рибата, тъй като цените много са паднали. През 1990-95-96 година имаше голям улов на Атлантическа треска. През 95-96 година Швеция беше принудена да изхвърли 5000 тона атлантическа треска. нямаше никаква възможност преработващата промишленост да се намеси и да замързи тази риба, така че рибата на практика беше унищожена. Това може да доведе до там, че потребителите да загубят доверието си в сектора. При нас Имаше голям дебат по този въпрос. Имаше дебат за това, че е, хранителната промишленост е изгубила доверието на потребителите и в това число имаше дискусия с Организацията на потребителите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря също на всички изказали се. Вие много добре засегнахте проблемите. Господин Кадет също обърна внимание на проблемите в своя доклад. Ви споменахте проблемите, свързани с вноса и с работните заплати. Имам следния въпрос. за антагонизма между аквакултурата и улова на а, прясна риба. Защото а, аквакултурата също трябва да бъде част от реформата в общата политика по рибарството и част от решението. Бяха предложени два варианта за решение. Последния изказал се каза, че има проблем с реализацията на пазара, е, свързан с е, е, ниското заплащане. Въвеждането на минимална работна заплата би могло, би могло да бъде решение. Беше предложено и друго решение, а именно да се ем, разшири разнообразието на предприятието. Това също би могло да бъде част от е, решението. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на тримата изказали се. Те ни дадоха много интересни идеи. Въпреки всичко обаче аз продължавам да имам един проблем и тримата изказали се а, разкритикуваха а, вноса. От друга страна обаче те са доста сдържани по отношение на аквакултурата. А, обсъдихме един доклад е, на господин Гидо Милана на дълго и на широко, е, който показва, е, че аквакултурата в Европа още в началото на своето развитие и има още много възможности за разрастване. Ако вие като организация на производителите гледате критично обаче на аквакултурата, мисля, че имаме проблем с цялостната политика по рибарството. Другата тема, която искам да засегна е темата за сертифицирането. В селското стопанство в много от случаите можем да проследим а, продукта от раждането на животното до реализацията на месото на пазара. Би трябвало да се въведе и принципно сертифициране от хайвера до готовия рибен а, продукт. По този начин а, ще успеем да убедим потребителите да купуват качество на продукция. Мисля, че в Европейския съюз потребителите са много по-напред в това отношение в сравнение с а, Азия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на изказалите се. Тук се каза колко са важни организациите на производителите. Рибарите могат ли да получат някаква добавена стоеност от участието си в тези организации? Въпроса а, с минималните цени, които не въжат за всички видове, също ме смущава, защото по този начин не стимулираме ли всъщност вноса? Sí, eh, gracias. Eh, a ver, yo también voy a hacer un par de comentarios. Eh, el primer... Благодаря. Аз също искам да кажа а, нещо по въпроса. общата политика по рибарството. Относно общата политика по рибарството. Генерална дирекция Маре говореше за увеличаване на цените на рибата, което всъщност изобщо не е вярно. Много а, добър пример е с а, улова в а, Галиция на а, кликач. Ако, ако улова е много голям и цялата тази риба се реализира на пазара, а, цената ще отпадне. Е, така че е, пример с е, кликача е много добър всъщност. Има риби заместители, така да се каже, т.е. такива риби, които попълват дупката на пазара, когато улова е малък, например пангасиус от Азия и тези чудесни документи, които пише комисията за попълване на рибните запаси и така нататък, те ми изпълват със съмнение. Второ. Искам да задам въпрос към Генерална дирекция Търговия. политиката по търговията изобщо не се съобразява с интересите на рибарите. Наскоро също, също говорихме за това, когато говорихме за борбата с бедността в слабо развитите държави. Казахме също така, че работната сила в Европа е доста по-скъпа. Тук ни струва един работник 160 долара, докато във Виетнам струва 60 долара. Или пък в Бирма. Бирманските роби, които получават по-малко и от това. така че е много по-ефтино да се назначават такива хора за работа на корабите. В Папуа, Нова Гвинея, рибарите също не искат да бъдат колонизирани от тайландските рибари и при нас положението също е такова. Така че по този начин няма да можем да се преборим с бедността, по-скоро ще създадем условия за глад така че моя въпрос е Има много дефиниции е, за това е, какво трябва да се направи, е, за да се подобри търговията и така нататък. Какво е отношението обаче на генерална дирекция Маре, която трябва да защитава интересите на е, рибарството? По какъв начин се преговаря? Ако рибарството винаги е последната точка, от която всички се интересуват, е, нещата няма да се получат. Е, по начина по който е, работим, всъщност разрушаваме нашето рибарство. Освен това, темата за етикетирането – етикетирането би могло отчасти да а, реши проблемите или поне би ли могло? Това всъщност ми е въпроса. Бих искал етикетирането да се а, прилага и към вносните продукти. Карла? също поиска думата. Заповяда. Всъщност тази сутрин аз е, чух от Испания, от Великобритания, от Франция. Е, всъщност е, проблемите, които имаме, е, са аналогични на тези, които ние имаме. В момента цените на е, белите е, риби, а също така иначе рубковите са под тавана, са под пода. И това е много сериозна ситуация и е, ние като членове на Европейския парламент и може би представители на съвета трябва да бъдем прагматични и трябва да се заемем с тези сериозни проблеми, е, защото е, не може е, младите рибари да работят, трябва да има е, схема за е, отмяна на регламенти. И аз нямам съмнение, че е, е ситуацията е сериозна и се намалява капацитета но трябва да сме сигурни, че е, продължаваме да доставяме европейска риба на европейския пазар и е, да се справим също така и с вноса. Мисля, че нещата са изключително сериозни. Е, накараха ни да повярваме, че ще има преразглеждане на Европейската организация на пазара през 2011 година. После казаха, че ще бъде 2014 година. Трябва да бъдем прагматични. 3-4 е, години ли ще мислим? Междувременно рибната промишленост е, просто е, беше разрушена и резултатът е неясно. Това е индустрия като всички други и трябва, както във всеки един бизнес. И виждаме, че ние е, организираме контрол на е, цената, но не и на вноса. И всъщност е, мар, е, европейски, е, търговския марш непрекъснато намалява. И е, ние не сме готови да се справим с рецесията. Мисля, че инвестициите трябва да намаляват, обаче няма абсолютно никакви гаранции за пазара и за цената на суровините.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 е, нашата промишленост е, всъщност е, е, е, и страда от високите цени на работната ръка. Трябва да има някакви разумни доходи за рибарите и разбира се за семействата, които те издържат и трябва да се конкурират с нос от трети страни. Аз мисля, че в никакъв случай нещата не са на равна нога и това, което става в момента е смешно. Е, всичко е, е, се внася, те са добре дошли, защото на нас ни трябва тази храна, трябват ни белтачини, които се съдържат в рибата. Обаче едновременно е, с това конкуренцията не е наравна нога. Е, трябва да има доставки и трябва да има баланс между търсенето и предлагането. И ние трябва да гарантираме някаква минимална цена и основната препоръка днес е, е ние трябва да използваме е, нашето влияние в парламента, за да ускорим преразглеждането на е, организацията на общностния пазар. Е, пет години са много, е, просто няма смисъл. Ние е, трябва да имаме предвид, че рибната промишленост просто се разпада. Е, но едновременно с това е, тя доставя много важни работни места за много крайбрежни страни на Европейския съюз. Там има безработица, а ние какво правим? Ние какво правим? Надявам се да има факти. Надявам се да има факти. Трябва да се направи нещо. Ако е, погледнем, че през 2007 година имаше огромен проект, обаче само 10 е, милиона евро бяха отпуснати е, чрез схемата за намеса. Така че ние трябва да вървим напред бързо с това преразглеждане, е, с е, новопоявилата новопоявилата ситуация, е, с същите заключения, които чухме днес, когато хората говориха от името на производството, защото всички участници на пазара, те ще загубят и те много добре разбират практически какво трябва да се направи и как да се преразгледа организацията на пазара. Тим Суфейра. Благодаря, госпожо председател. Две съвсем кратки бележки. Първо, е, наистина трябва да подчертаем необходимостта от реформа за общата организация на пазара в областта на рибарството. Жалко, че комисията чак през 2012 година смята да проведе тази реформа. Виждаме в документите, които сте ни раздали, че тук е засегна, че рибарството всъщност обхваща 20% от всички пресни продукти, а само 0,6% от стоеността на тези пресни продукти, респективно 20% от всички пресни продукти ще се засегнат от реформата. Жалко, имаме обща организация на пазара, обаче тя има ограничени възможности за намеса във времена на криза както беше казано и днес. Имаме обща организация на а, пазара, но нямаме достатъчно ефективни инструменти и финансови средства, така че е важно да се извърши ревизия. Просто не можем да допуснем комисията да отлага нещата чак до 2012 година, след като е трябвало да бъде проведена много по-рано. Основните проблеми трябва да бъдат решени, например, реализацията на пазара. Цените за производителя стагнират, в много случаи дори падат, докато потребителят не усеща нищо от това. Напротив, той често плаща по-скъпа цена. Проблеми има и във връзка с вноса защото те опоручават конкуренцията на пазара чрез ниски цени и въобще трябва да се попитаме как функционира пазара в този сектор. Има много големи маржове между посредниците, при продажбите между посредници. Това също е проблем, който трябва, с който трябва да се заемем. Естествено, че и организациите на производители трябва да се задействат, защото те имат възможност по-рано да се намесят в пазарната верига. Но а, освен това, организациите на производителите са съсредоточени само в три държави на Европейския съюз. Това също е жалко. А ако те се заемат с въпроса, може би добавената стойност по веригата ще може да се разпредели малко по-справедливо, но това не е достатъчно. Необходими са и други инструменти. Трябва да има възможност да се отчитат и едни гарантирани цени, един гарантиран минимален доход за производителите. Това също е идея, с която си струва да се занимаем. Държавите членки имат обща политика в областта на рибарството, но вижте Португалия. Португалия се наложи да се откаже от някои, например, принципи на ценообразуване и вече няма а, онова справедливо разпределение по веригата от производителя до трапезата, което го имаше до преди няколко години. И една последна бележка за етикетирането, сертифицирането и така нататък. Чака ни много работа в това отношение но трябва да се опитаме все пак да решим някои от проблемите, които бяха изтъкнати тук няма панацея решение, което да премахне всички проблеми. Просто към всеки един проблем трябва да се подходи перспективно, не можем да направим както в други сектори, чрез реформата да породим допълнителни разходи, които да ударят отново производителя. Просто трябва да направим нещо против несправедливото разпределение по веригата. Освен това, наша цел е да защитим и е, по обществения интерес. Т.е. трябва по-различен подход. Ето, сертификацията е възможност, търговска възможност, но тя води до неравномерно разпределение по веригата. Благодаря. Сега първо ще дам думата на двамата, председателката, ще дам думата на двамата представители на комисията, след което и докладчиците ще имат възможност да отговорят. Генерална дирекция Търговия, госпожа Гарсия Ферер. Благодаря. всички сме на едно мнение, че е необходимо да има и внос, за да може да се задоволят потребностите на общностния пазар. Има едно изследване на ГД публикувано миналата година, през май 2009 година. Там са обобщени анализи на възможностите за изменение на цените в Европейския съюз. И изводите във всички случаи са, че е, вноса не вреди на цените в Европейския съюз, защото се внасят само количества, които не достигат на общностния пазар, не повече. В същото изследване се констатира, че през следващите години вносът ще се увеличава, без това да се отрази на общностното производство в риб, рибния сектор. Знаем много добре, че тенденцията за, към либерализация, която беше коментирана на нашето последно заседание, ще продължи общата политика в областта на рибарството трябва да остане конкурентоспособна и адекватна на сектора. Ще, се, ще работим по посока на изменения на митата, които да бъдат единни за държавите членки. Тук стана дума за е, търговската политика като инструмент за развитие. Да, през е, последните 40 години тя наистина беше такъв инструмент и даде възможност на държавите членки да стабилизират стените, цените си, да се диверсифицират работни места, В много случаи е, бяхме обвинявани, че предлагаме протекционистични мерки, но те са много важни за защитата на потребителите защото е важно всички продукти, които се продават на пазара в Европейския съюз, да бъдат в достатъчна степен на качество за потребителя. Тук говоря и за обратната проследимост на улова, мястото на улова и така нататък. Гедемаре се старае да се гарантира включително и това вносът да бъде е, от легален и устойчив улов. Комисията знаете, че има активна роля при сключването на двустранни споразумения, така че винаги много държим на клаузите за устойчиво развитие, за на социалните и екологичните аспекти. конвенциите, сключени от Международната морска организация, националните разпоредби също трябва да бъдат спазвани. Ние не можем да налагаме на никого своите стандарти, а трябва да се погрижим по-скоро третите страни да се придържат към международните стандарти. Това е тема, свързана и с изследването на парламента от миналата година – относно организацията на пазара и в Европа и световния пазар. Беше констатирано, че само 5% от влизащите на европейския пазар продукти се обмитяват на най-високи ставки, а 25% влизат безмитно. Нещо, което е важно за снабдяването на пазара. А при 50% от а, стоките се прилагат упростени митнически тарифи за страните от ЕФТА и за други партньори. ГД и ГД Търговия си сътрудничат по тези въпроси. Имаме експерти, по, които ни помагат, когато сключваме договорите. Те наистина са много сериозни специалисти и до сега винаги е, сътрудничеството с тях е давало добри резултати. Винаги сме имали вътрешни консултации преди изобщо да пристъпим към сключване на договор с трети страни. До сега проблем в това отношение не е имало. Главна дирекция търговия, освен това, е в постоянен контакт с сектора. Винаги, когато се започнат нови преговори с трета страна, на първо място се проучват проблемите на сектора, изискваме списък от засегнатите страни, списък на техните проблеми. Имаме консултативен съвет по аквакултура на Европейския съюз, в който винаги се отчитат нашите потребности по време на целия преговорен процес – Знаете много добре, че преди да се започнат търговски преговори, независимо от това в кой сектор са те, първо се прави оценка на въздействието. когато сключваме такива споразумения с азиатските страни. Разбира се, че сме проучили предито, предварително много добре въздействието. Председателката, сега няма да отговарям веднага, защото първо искам да дам думата на Гедемар. Благодаря, госпожо председател. като Искам да ви е, се извиня от името на генерална дирекция Мари, че господин Рамбо не може да присъства днес. Случваха, случиха се няколко важни неща. Е, през трите доклада и многобройните е, въпроси искам да кажа най-напред, че ние преживяваме економическа криза в Европа. И в момента потребителите намаляват разходите си, Едновременно с това се случи нещо непредвидено. Една страна в Азия само за 7 години започна да произвежда нови видове, които надминават производството в цял свят. Имам предвид като аквакултура. Така че това беше едно значително ново производство на по-ефтини продукти, които се пуснаха на пазара. Едновременно с това трябва да се каже, че е, е, е, здравните изисквания в Европейския съюз са високи и всъщност ние чухме специален въпрос за това дали има е, е, хигиенен контрол е, за вносните продукти от Китай и дали контрол е на същото ниво, както в Европейски съюз. Всеки, който има памет тук, знае, че от 2002 до 2004 година не беше позволен изобщо вноса от Китай заради съображения за здравето. През 2004 година вноса започна отново, основно е, е, за прясна риба и много по-късно с продукти на аквакултурата. И е, всъщност ние не трябва да се отклоняваме от въпроса за разликата в този контрол. Беше споменато и, и изискването за спазване на околната среда, за устойчиво економическо развитие, ние нямаме право да налагаме наши условия в рамките на Световната търговска организация. Ние не можем да кажем на производителите е, от е, Азия, например, е, какво законодателство да спазва във връзка с качеството на водата или опазването на околната среда и така нататък. Ние нямаме е, правомощия за това Ясно е, че има дисбаланс, така че какво се опитваме да направим? Много от говорителите казаха, че има закъснение в е, реформата на общностния пазар и че това е недопустимо. Виждаме, че има връзка между е, пазара и условията за запазването на продуктите. Е, трябва да има холистичен подход към пазара. Е, ние ще използваме времето, което ни оставя, за да постигнем по-добра представа за ситуацията, да я анализираме по-качествено. Така, например, следващата седмица ще има два отделни семинара за промоцията за рибните продукти и трети семинар за качеството имам, поръчали сме нови изследвания в различни области, за да се усъвремени информацията, за да знаем как новата организация на пазара ще подкрепи промишлеността. Това, което се знае в момента е, че Организацията на пазара а, трябва да даде възможност на производителите по-добре да управляват ресурсите. А, да има по-добра доставка на качествени продукти на пазара, по-добра връзка между производство и пазар, между търсене и предлагане и необходимостта европейските потребители да получават правилна информация за прясната риба и производство от аквакултурата. В момента виждаме, че крайъгълен камък на реформата трябва да бъде повече правомощия за производителите позволяват се някои изключения от правилата за конкуренция, които трябва да бъдат използвани напълно и ограниченията на по за определени продукти да има информация чрез етикетите и проследимост на происхода. Това е много важно за потребителите. Искам само да кажа, че не трябва да забравяме факта, е, че като научна информация, е, която постъпва, тя трябва да бъде публикувана. Ежедневно е, постъпват данни за това колко, колко е полезна рибата за здравето на човека и за бъдеще тя ще бъде функционална храна. Е, хората ще дадат риба основно по е, здравословни причини, защото е, и като цяло ще се търси риба, която не се произвежда, а риба, която естествено се възпроизвежда. Генерална дирекция селско стопанство всъщност се занимава с организацията на вътрешния пазар, а не ДГ Маре. И искам да кажа, че ние чухме преработвателите. Важно е да чуем преработвателната промишленост. Чухме и двата клона – на промишлеността, ще бъде, вярно, е, ще бъде важно във втората част да се върнем към това. Сега давам думата на тримата членове е, на така наречения панел. Искам да ги помоля да бъдат кратки, защото иначе няма да имаме време. Господин Тешери има думата, ако иска да я вземе. Благодаря. Бяха зададени множество въпроси. Сега разбира се, че е важно да говорим за преработвателната промишленост, но позволете ми да се спра по-отделно на някои моменти от зададените въпроси. Смятам, например, че аквакултурата в Европейския съюз е много важен фактор и там има какво да се подобри защото когато кажем аквакултури, става въпрос не само за наличните видове, а и за предоставяне на допълнителни видове, за да може да има аквакултурна система. Засегнати бяха системите на ценообразуване за вносни стоки, ценообразуването на общия европейски пазар, трябва да се подобри сътрудничеството между отделните организации. Нещата не са статични, включително и в хода на развитието на пазара, защото вносът влияе не само върху цените, а и върху пазара въобще. В пазара на Европейския съюз имаме квоти. Тези квоти са валидни в продължение на 12 месеца. Тоест в определени моменти има недостиг на пазара, има известно противоречие. От друга страна има внос на продукти. Тук говорим за килограми вече, не за цени. спазваме квоти, а всъщност не достига количества и трябва да се спазват определени цени, за да няма интервенционни а, мерки. Когато говорим за риболов, не бива да забравяме за квотите, за общия допустим улов, така наречения ОДУ. И трябва да регулираме своите пазари. Господин Стивенсън. Благодаря ви, госпожо председател. Един от е, точките, която беше повдигната във връзка с е, е, ролята за намаляването на квотите през предишните години. През 80-те години също наблюдавахме такова свиване и тези всъщност не се, не се мисли за миналото и ние е, всъщност е, предприемаме стъпки за по-добър маркет, на, маркетинг на нашите продукти, за сертифициране, е, особено когато става въпрос за пикша, така че пазара се подобрява, но както аз самия казах, ние плуваме срещу течение на вноса и всъщност ние ние не, е, ние не можем да увеличим е, устойчивостта на ресурсите, въпреки етикетите, въпреки сертифициране, ние всъщност оставаме на едни и също ниво и ние загубваме е, печалбата, възможността за печалба. Освен това, това е свързано с, с е, ниските е, заплати е, в много заети и в край на краищата от определени региони производителността, цената или е по-ниска, или печалбата е съответно по-висока при една и съща цена. Ние говорим за успеха на така наречените СМО, а също така и сертифицирането. Това е сърцевина на проблема. Благодаря ви. Е, Накрая господин Пишон има думата. Благодаря ви. Аз е, също искам да се върна към, паза, към въпроса за това, че се оттегля производство. Е, този е, проблем ни засяга нас в най-голяма степен. Аз изцяло се противопоставям на идеята, е, че трябва да се изхвърлят продукти е, в кофата. Е, това в никакъв случай не прави удоволствие на никой и е особено болезнено. Така че, естествено, трябва да се търсят някакви други решения. Но това е само симптом, това не е същинското заболяване. Това е симптом за заболяване, при което рибарите не могат да се борят е, с е, падането на цените, защото е, нещата не са рентабилни. Има двойна система, има минимални цени, на които те отказват да продават, защото вече става нерентабилно. И аз съм съгласен с това, което каза представителя на Генерална дирекция търговия. Мисля, че всъщност това се прави просто от немай къде, защото няма да има конкуренция, ако е, стоката, която се отегля, е, трябва да се продава на световна, търгови... на световна цена. Сега, казва ни се, че внос е необходим. Е, съгласен съм. И не го оспорвам. Говорите ми за проучване, с което съм запознат, впрочем, от май 2009 година, че това не се е отразявало на общностното производство. Искате да ни кажете, че аз и колегите халюцинираме. И че намаляващата цена не съществува. За съжаление, цените падат и ако трябва европейските е, риболовни флоти да станат по-конкурентоспособни, е, виждаме, е, че натовареността е различна, защото има разлика между Европа и развиващите се страни в натовареността от 30 до 40%. Тоест, ако не, спадат заплатите, трябва да се увеличи стокооборота и или да се увеличат цените. Е, тоест, ако е, се увеличи цената, е, всъщност трябва трябва да се увеличи цена. Това не е обида, защото много добре знаем, че това е просто невъзможно. И накрая искам да взема отношение по казаното от генерална дирекция Маре по мисълта, че не могат да се прилагат изисквания за околната среда. Естествено, че европейските директиви е, се прилагат само в Европа, не могат да се прилагат във Виетнам. Това е ясно. Но всъщност ние да говорим за е, европейски норми, а за ангажименти, е, които са взети а, а, с единодушие. Мисля, че е конвенция номер 30 от срещата на държавните глави в Йоханесбург, че 2015 година най-късно ще се управляват запасите в зависимост от а, максимален устойчив рандеман. Така че сега питате ми какви са тези алиотични норми, как да оценяваме запасите, е, т.е. да се направи някаква прогноза и също така какви са средствата за управление. В Европейския съюз, когато не е известно количеството на даден запас, тогава се прилага една схема, която е предвидена в документа за ориентиране на политиката. Там се определят какви правила ще се прилагат в зависимост от състоянието на запаса. Но като е, цяло има полис състейнтмент, т.е. не се увеличава улова. Всяка година се определят правила е, за наличните запаси в Европейския съюз е, в зависимост от състоянието им. Е, е, независимо от това дали се знае състоянието на запаса или не. Е, така, всъщност, това са правила, на които сме подложени ние всички. И нашите квоти намаляват всяка година. И е, нашите риболовни кораби работят все по-малко е, в изпълнение на тези правила. Какво пречи на Европейския съюз? Просто да провери дали в страните износители има подобни правила. Това не означава, е, че ще се управляват е, запасите съобразно нашите стандарти, но аз е, лично не съм сигурен, че вносните продукти се наблюдават по същия начин, както тук. Това е отговор на един от зададените ми въпроси. Благодаря ви. Finalmente, и por el ponente, eh, ha pedido la palabra señor Cadec y se la voy a conceder. Господин Кадек поиска думата. Euh, Благодаря, госпожо председател, за тази изключителна мярка. Е, всъщност, как само да ви кажа, е, искам да ви кажа, че колкото повече ви слушам, скъпи колеги, е, толкова повече си давам сметка, че доклада за режима за внос, е, е, който ми поверихте, е необходим. Много от въпросите от Генерална дирекция търговия са включени в работния документ, който имах удоволство да ви представя наскоро, но отговорите на Генерална дирекция търговия съвсем не ме удовлетворяват. Повтарям казаното от господин Пишон. Като чувам, че вноса не се отразява по никакъв начин на цените. Е, да, е, за определени видове риби, да, за определени видове сигурно, обаче за огромен брой риби е абсолютно очевидно. Извинете, обаче и аз повече не мога да слушам такива приказки. Благодаря на господин Стъвансън, Сакера и господин Пишон за казаното от тях. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Каде, казва е, председателката. И сега е, последния член от панела има и представители на преработвателната промишленост. Кой е готов? Защото е, е малко хаотично за това ви питам. Господин Келер, който е представител на преработвателната промишленост и на търговията на едро с риба в Германия. Той има навик да идва тук. Благодарим му за прилежността в нашата комисия. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми господин докладчик, дами и господа, Сърдечно ви благодаря за това, че ми давате думата като представител на преработващата промишленост. Ще си позволя с моята презентация да погледна 6 години напред. Дек, нека да си представим, че сега сме 2015 година. Аз очаквам през 2015 година 16 милиона тона, 14 от които ще дойдат от улов в 3,6 тона ще дойдат от улов в Европейската общност, 1,5 тона от европейска аквакултура, 10,5 тона от внос. Така че за в бъдеще няма да можем да живеем без да внасяме продукти, освен на кореанско, не намалим потреблението. Какво означава това? на нашата маса, т.е. в нашите чини, през 2015 година ще има продукти от европейския риболов. Около 10% ще идват от аквакултура, а 67, 6, процента, т.е. някъде около две трети, ще идват от внос. И не мога да ви кажа дали това ще бъдат продукти от аквакултура или морски риболов. Във всеки случай обаче делът на аквакултурата ще нарасне. Мисля, че няма нужда да ви обяснявам защо ще се разшири пазара. Записал съм няколко причини, но аз разчитам на вас, които може би не всеки ден, но поне два пъти седмично в стола или при вас у дома. А, се храните с риба, може би веднъж с риба с ниско съдържание на мъзнини, друг път с по-високо съдържание на мъзнини. Всички знаят защо. Защото а, омега-3 масните киселини са по-добри от всякакъв анти-ейдж крем, който човек скъпо си купува в козметичен магазин. А, тези киселини са много добри и за мъжете, между другото. Не само жените трябва да дадат по-мазна риба. Особено при множеството а, коктейли, на които сте поканени тук, а, мислете, а, когато си взимате а, нещо към аперитива, взимайте си по-често риба. А, стигаме до така наречената равнопоставеност за която много се говори и аз съм си позволил да ви представя няколко точки от гледна точка на рибарите, които ще опишат тази равнопоставеност за в бъдеще. А, няма нужда да ви го обяснявам надълго и на широко, но ще ви го кажа, за да не го забравите при бъдещите ви дебати. MSY, т.е. устойчив риболов до 2015 година. Това е нещо чудесно а, и то ще има последици, а, а, може би не за всички видове, но а, ще има а, влияние върху квотите, които се определят в Европейския съюз. Естествено, а, рибата се лови в приясно състояние и то се ловят цели риби. Ние не ловим филе в морето. Но какво иска пазара? Пазара за бъдеще няма да търси а, цели риби, а ще търси по-удобни за употреба продукти. А, а именно филета, които се получават след първата степен на а, преработка. А, преработката между другото, също обаче не е централизирана в Европейския съюз, тъй като нямаме работници, които са готови посред нощ да застанат сред рибата и да а, превръщат рибата в филета. Тоест тази преработка ще се пренесе към страните, където има работна ръка и то изгодна работна, ефтина работна ръка, както ни обясни а, е, колегата Пишон. Но, дами и господа, не се поддавайте на такива прости аритметични сметки. По-низките е, разходи изобщо не са единственото доказателство за това, че дадена промишленост е конкурентно способна. Трябва да разглеждате разходите сравнително в съотношение с производителността на труда без да вземете предвид този, този фактор, няма никакъв смисъл да сравнявате работни заплати 60 долара тук, 80 долара там. Освен това, за бъдеще ще имаме по-голямо сегментиране на пазара. Как ще се промени пазара, не мога да ви кажа, но ние трябва да очакваме такава промяна. И нещо, за което рибарите изобщо не са виновни, това са тук последните две точки. А, ние ще имаме ограничение в способността за доставка от страна на европейските рибари защото те са ограничени от въведените зони от 200 мили и от друга страна от глобалните промени в климата. Това ограничава ресурсите на рибарите и това ще се случи със сигурност. А, нека сега да кажем няколко думи за аквакултурата. също със сигурност трябва да се разглеждат не само абсолютните разходи, но и относителните разходи. Те ще бъдат по-високи в Европейския съюз в сравнение с страните извън Европейския съюз. Също и при аквакултурата. Второ, в Европа имаме някои региони, които са много подходящи за аквакултура, но условията далеч не са толкова изгодни, колкото в страните от Южното полукълбо. Всички познавате понятието цикъл, свински цикъл. Този цикъл представлява средно, следното. Когато цените са високи, се произвежда много, когато цените паднат, се произвежда по-малко. Такъв е случая и при аквакултурите. Нещата имат пикове и спадове, което означава за преработващата промишленост, която има нужда от редовни доставки на суровина, че това ще бъде изключително вредно. Дами и господа, ако днес се опитате да създадете е, аквакултурно стопанство в някоя европейска държава. Ще се откажете само след няколко месеца, защото бюрократичните пречки са толкова много, че на вас ще ви минат всякакви желания за създаване на такова стопанство. Нека сега да разгледаме преработващата промишленост. В е, момента задоволяваме цялата потребност от доставки и това трябва да остане така и за в бъдеще. Това, което се купува от външни страни, не се купува произволно, а съгласно определена спецификация. Т.е. купува се само онова, от което има нужда, а не това, което ни харесва. Тоест, вноса е ориентиран спрямо нуждите традиционните е, рибни видове, които могат да се конкурират, но не е задължително. При, когато внасяме, можем да внасяме най-разнообразни е, видове е, риба. Аз тук усетих е, идеи от плановата економика, която, е, които малко ме обезпокоиха, но трябва да се регламентират нещата. Погледнете четвърта точка. Потребителите е, днес е, изискват нови продукти. Това могат да са продукти, които са лесни за употреба и пъстят време при приготвяне, но могат да бъдат също така и съвсем прости продукти, които дават някаква гаранция. Какво представлява тази гаранция. Такава гаранция би могъл да бъде знака МСЦ. потребността е, от продукти с знака МСЦ не може да се задоволи само с европейско производство, така че имаме нужда от вносни продукти с е, този е, знак. друг такъв знак може да бъде АСЦ който да въжи за вносните продукти. И аз е, искам да окоръжа европейските производители на аквакултура да се присъединят е, към е, тези, тези стандарти, които в момента се обсъждат за Тилапия и Пангасиус. Мой колега Стивенсън непрекъснато повтаряше, че се внася лоша риба. Дами и господа, вярвате ли наистина, че милиони домакини а, се остават да бъдат заблудени и купуват пангасиус, а, защото той е лош? Вярвате ли наистина? Добре, аз не вярвам в това, защото Хората са разбрали, че купувайки пангасиус, те получават а, е, удовлетворение на своето търсене. Непрекъснато се говори за цени, за минимални цени. Аз искам да ви обърна внимание на един друг вид цени. Разгледайте цената на продуктите на пилешките продукти. Това е цената, с която сравняваме цените на нашите продукти. Ние не сравняваме цената на нашите продукти с морски дявол или някакви други видове. Развиващите се страни ще ни вземат рибата. Нашите цени за риба ще продължат да растат и за в бъдеще. Ако в момента обмисляте е, нова стратегия за общата политика по рибарство, трябва да се съобразите с следните неща. Първо, продължавам, ще продължаваме да се нуждаем от либерален режим за внос на нашите суровини, защото в противен случай ще трябва да субсидираме и рибните продукти. Господин докладчик, вие казахте, че искате да се изместят правомощията от GD Trade към GD Mare. Ние не сме съгласни с това. Ние сме абсолютно доволни от DG е, Trade. Ние се консултираме с тях. Те участват в е, нашите е, разработки и те са един партньор, който ние много ценим и който искаме да имаме и за в бъдеще. Е, това, че искате да се спазят изискванията за происход за всички, за всички вносни продукти, това е напълно ясно. А, а, това, че вносните продукти са с лошо качество, може да е вярно, но има система за а, бързо предупреждение. А, а, вноса се проверява много старателно. Какви са обаче проверките и гаранциите за уловената в Европа? Европейския съюз риба. Тези е, риби съдържат ли вредни вещества, съдържат ли диоксини, извършват ли се проверки за такива неща? Аз бих въвел система за бързо предупреждение за европейския улов. А, ние знаем какъв е улова всеки ден. А, какво се внася всеки месец, а къде са нашите статистики за уловената и разтоварена риба. Дами и господа, да няма интервенция, да няма риба, при която е имало интервенция по време на вноса, това е напълно ясно. Бих искал да пледирам пред вашата комисия за една по-кохерентна терминология защото това, което си позволява Диджи Маре е пълна катастрофа. Новия, като погледна новия регламент, виждам всъщност най-лошия документ, с който съм се сблъскала. Аз работя от години и разчитам на вас в това отношение. Нямаме нужда от повече разпоредби, имаме нужда от по-малко. Регламент 2065, примерно за етикетирането, бих искала да знам в кои държави този регламент се прилага. Мисля, че те не са много. Мисля, че нямаме нужда от нови разпоредби, имаме нужда от контрол на спазването запазването на вече съществуващите. И на финала една кратка пледуария за в бъдеще. Имаме нужда от подкрепа за промоцията при реализация на пазара на нашите продукти. Тук държавите не трябва да се задължават да съфинансират. Държавите трябва да следят как се осъществява кофинансирането. На кофинансирането трябва да има от преките субекти. И на финала не забравяйте теоремата на Рикардо, Давид Рикардо, който а, ни е казал какво трябва да се разбира под понятието сравнителни разходи. А, в момента документ а, 528 третира този въпрос. Заслужава се да го прочетете малко. Пресрочих своето време. Но ви благодаря за вниманието. Опитах се да си спази квотата. Благодаря. Eh, благодаря на доктор Келер. Е, мисля, че вашето изказване ще повдигне или вече повдигна много въпроси. Сега давам думата на господин Максуел, е, който представлява рибарите от Шотландия. Е, господин Максуел, имате думата за 15 минути. Добро утро, госпожо председател. Е, винаги е трудно да е, се следи доктор Келер с неговия провокативен е, поглед към бъдещето. Аз виждам, че искате тук в Брюксел да подобрите качеството на храната. Трябва да яде доста. Ние аз съм тук като пощальон. Аз представлявам Европейското сдружение на организации на производители. Председателя трябваше да бъде тук, обаче, за съжаление, не можа да посети и да присъства. Съвсем накратко, аз искам да представя Европейското сдружение. Е, ние представляваме е, организации на производители от 10 държави членки. Имаме около 10 000 риболовни кораба, от е, е, малки кораби е, до траулери, където се замразява риба и годишно производството е, е, от тези кораби е от 3,5 милиона тона е, и съответно имаме производство от 3,5 милиона тона е, за 3 е, милиарда продажби. Е, ние сме силно е, засегнати от е, е реформата на пазара. Доктор е, Келър, е, като така човек отвътре ни каза какво се очаква през, последните, през следващите 5 години. Аз искам да ви кажа какво ни донесоха последните 10 години. Е, регулация 2000 е правен инструмент, който дава възможност да се създадат организации на производители и всъщност това е от е, същностно значение за нашето е, съществуване и ролята, която трябва да играем. Е, както се твърди от регламентите, организациите на производителите са гръбнака на организацията на пазара. Това беше експлицитно дадена възможност на рибарите да се организират помежду си и по този начин да могат да да работят с е, преработвателната промишленост и с големи компании за търговия. Едновременно с това е, тези, този регламент посочва, че организациите на производителите трябва да имат възможност да, се, да концентрират доставката си на пазара. И това, което се наблюдава през последните 10 години, е, беше нарастващо значение, което се отдава на тези изискванията, което се отнасяше през 2000-та година е, е, е важно, защото трябва да има по-голямо съсредоточаване на производителите, но през последното десетилетие се наблюдава нарастваща концентрация в значителна степен и фактът е, че Европейския съюз е един от най-големите пазари за риба и всъщност годишно ние имаме повече от 66 милиарда годишно и е, това е, доказва, че ние сме най-големите потребители на риба и е, съответно Европейския съюз е важен играч на пазара. Имаше масови промени, васови промени, както в запасите, така и преработването. Глобализир... Глобализацията се появи много по-рано в рибарството, отколкото в други отрасли. И е, всъщност е, резултатът е, че ние не можем да прилагаме единствено сегашните е, регламенти. Традиционните партньори е, се промениха и вече стават неузнаваеми. И това има значителни резултати за цялото производство. През последните години цените стагнират, а пък себестойността нараства. Надяваме се, че намалението на доставки е, ще даде... И трябва да посочим, че Европейския съюз продължава да изнася продължава да изнася, като значителна част от просто се замесва от внос. Е, Шотландия изнася основно извън Европейския съюз и заради това е, трябва да караме доктор е, Келер да каже на потребителите в Европа да дадат повече херинга и скумрия. Е, голяма промяна, която се случи напоследък, е свързано с е, това, което е, генерална дирекция Маре каза, е, че е, чайни, е, Китай излезе на пазара е, при улова и при преработката. Е, има много значителен флот и е, джентълмена от комисията каза, че страни като Виетнам, е, които почти не бяха регистрирани като износители на риба, значително увеличиха износа си на рибни продукти, е, особено продукта Панагиус и аз разбирам, че около 1 милион работят в е, промишлеността на морски радове в е, Виетнам. И Европейски съюз е основен пазар за тяхното производство. Предвид тези драматични промени в улова, в търговията и в промишлеността на морските дарове, организацията на пазара просто е просто прилива, не може да се справи и трябва цената да се нагажда към това, което хората биха платили като цена. Има едно движение в полза на преработвателната промишленост и искам да ви посоча, че през текущата година, 2010 година, увеличението на квотата е с 14 000 тона и мисля, е, че ние е, станахме една дребна риба в много голям, в, в много голям вир. Мисля, че е, общата политика има много, много цени. Трябва да се търси баланс между търсене и предлагане, стабилизиране на цените съобразно е, определено ниво на доходи и трябва да бъдем, трябва нашият риболовен флот да бъде конкурентоспособен. Е, за съжаление, регулаторната система все по-малко постига такива цели и заради това трябва да се замислим какво трябва да се прави. Общо насочващите цени трябва да бъдат изцяло променени съобразно график. Оф, официалните служители в Европейския съюз не можаха да определят точни цени. Механизмите за интервенция трябва да бъдат преразгледани в светлината на сегашното търсене и предлагане. Много е, е трудно да се докаже защо хубава риба се изхвърля. Е, много от тези теми са технически и е, ние ще се радваме да влезем в диалог с комисията, е, за да се говорих по технически въпроси, а също така премии е, за висококачествено улов, която трябва да се създадат през следващите години. Вече беше казано, е, че е, е, риболовната промишленост трябва да признае, че ние сме в повратен момент и аз не съм е, сигурен в това, което каза доктор Келер. Мисля, че едно от важните неща, които той каза в края на своето е, изказване е, че новопоявяващите се страни започват да консумират риба и заради това търсенето а, е, нараства. А, аз ми, мисля, че това а, намаляващите запаси ще се отразят неминуемо и на цените. Аз мисля, че ние е, не трябва да забравяме, е, че много хора престават да работят като рибари и Това се отнася, когато говорим за риболов, Исландия и Норвегия може би най-много се възползват от нашата е, съвместна риболовна политика, без обаче да са членове на Европейския съюз, защото има либерално отношение към доставките на е, риба, която се изпраща към Европейския съюз. Е, виждам, че има промени в е, е, е рибни, в морските дарове. Е, Имаше значителни промени е, и в самата отговорност на потребителите. Тази сутрин, госпожо председател, се говореше за устойчивост, сертифициране, откриването на происхода, е, че е, това трябва винаги да присъства в търговията на дребно. Обаче никъде в настоящите регламенти и организацията на пазара тези теми дори не се споменават. И е, това е, е Организацията на инфраструктурата не се занимава с тези важни теми. Тези теми трябва да бъдат част от процеса на преразглеждане на политиката. Е, защото сега рибарите трябва да плащат за сертифициране на определени видове, преди изобщо да могат да ги продадат и заради това е, понякога те се оттеглят от пазара. Ако не нещо друго, нека поне да се надяваме, че с е, реформата на пазара, е, коя, за която се настоява и която, както се каза, ще трае 3-4 години, ще даде възможност да има устойчиви запаси и да се продават както подобава. Ние трябва да, да се търси нещо като екоетикет, за да сме сигурни, че ще спечелим доверието на потребителите и те ще купят риба, която отговаря на устойчиво развитие и сертифициране. И накрая, госпожо председател, Искам да ви кажа, че е, трябва да има идеален пазар, където да има напълно свободна търговия, което ще навреди на нашия роден риболов. Е, през следващите години сигурността на храната ще стане проблем с наращащо значение за всички нас в Европейския съюз. Е, ние сме общност, която има много богати ресурси в нашите крайбрежни води. Ако унищожим промишлеността, която имаме, е, за да женем от тези запаси, тогава е, ние поставяме под опасност висококачествена храна от бълтачини, е, която е толкова необходима на потребителите. Благодаря ви. Е, господин Суин, за това изказване. Най-вече ви благодаря за това, че спазихте времето за изказване. И сега е, Дон Хуан Мануел Бейтес Батис де Суза, който е генерален секретар е, на Анфагон де Песка, който е представител на производителите на рибни консерви в Испания. Имате думата. Gracias, Gracias, eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, благодаря най-вече за поканата да взема участие в това заседание на Комисията по рибарство на Европейския парламент. Нека първо да кажа, че моята организация Анфако беше основана през 1900 преди 66 години, и ние обхващаме предприятия от цялата преработвателна промишленост, като се започне от замразена риба, преди всичко риба тон, осолена риба и се стигне до консервираната риба. Голяма част от европейския флот, който се занимава с риболов на рибатон, минава през нашата организация. Имаме 160 предприятия и осъществяваме оборот в размер на 450 милиона евро. Така че сме важна организация за пазара. В 27-те страни членки на Европейския съюз от тези 27 страни членки Испания и то областта Галиция е районът, в който се преработват най-много количества, включително и от аквакултурния сектор. Промишлеността на 27-те, е според данни на Евростат обхваща 4000 испански предприятия. Говоря за риболовния сектор, разбира се. 6,5% от цялото производство на Европейския съюз. Имаме 22 800 риболовни кораба в, само в Галиция. Те са 18 000. Виждате, че това наистина е основният ни производствен а, про, производствен район. Ако Испания произвежда 17,5% от цялото рибно производство на Европейския съюз, то на Галиция се пада 13,5%. Всичко това е по източници на Евростат. Испания произвожда една трета от е, оборота на Европейския съюз, а Галиция повече от 50% от тази една трета. Казвам всичко това, за да видите колко важен производствен район е Галиция. Сега, улов, аквакултури и а, преработвателна, преработена продукция за целия Европейски съюз обхващат 7000 милиона евро. А преработвателните продукти а, възлизат на 18 милиона евро. Сега, производственият сектор, разбира се, е разположен в, по крайбрежнието, в крайбрежни райони и е силно зависим от морските води. Тук трябва да имаме предвид, че е, Европейския съюз е най-големия световен пазар на риба. Ние сме преди Япония, пред а, в САЩ 16% обаче от продаваните на пазара продукти са от внос. Наблюдава се тенденция за намаляване на улова и за съществуване на натиск върху ресурсите. С други думи е необходимо а, такова управление, което да осигури устойчивост на ресурсите. В тази промишленост в цяла Европа са заети около 40 000 души, разработват се нови продукти, А и на световния пазар се наблюдава тенденция към а, повишаване на търсенето на аквапродукти и то на качествени аквапродукти. Финансовата, економическата, енергийната криза се отразява обаче на сектора. Какви трябва да бъдат целите на една обща политика в областта на рибарството? То трябва да бъде отговорно, устойчиво, устойчивост и отговорност трябва да има по цялата верига. политиката трябва да е разумна в социо-економически и в екологичен план. Какви са нашите предложения? Виждаме, че комисията в лицето на ГД Маре мисли дали тези 18 000 милиона евро, на които възлиза преработвателната промишленост и която е многократно повече от аквакултурите, да не се развива приоритетно. Имаме зелена книга на преработвателите и доставчиците, обаче тя не е взета предвид в достатъчна степен в документа за политиката. има само няколко абзаца, нещо, което не е достатъчно за една обща успешна политика в областта на рибарството, защото ако, трябва, ако тя е, трябва да бъде успешна, неминуемо трябва да се ориентираме по пазара и то по цялата вертикала. Тук влиза вече и преработвателната промишленост. Трябва да се отчетат и количествата внос. Виждаме, че напоследък количествата внос се повишават и че се увеличава производството на аквакултури, както и потреблението на такива продукти. С други думи, потребителят е променил поведението си а, което пък поражда проблем с обучен персонал в а, този сектор. Имаме редица нови предизвикателства за един бъдещ регулаторен инструмент, който непременно трябва да се стреми към стабилизиране на пазара и към а, лоялност при определянето на вноса. На всички етапи трябва да се вземе предвид. Всички етапи на сектора трябва да се вземат предвид. Тук стана дума за търговската политика, за двустранни споразумения с трети страни. Знаете, че големия, голямата променлива са доставките. Държавите, членки на Европейския съюз, в които, ня... които не са пристанищни, са принудени по-често да обработват вносни продукти. Тук трябва да се обмислят разумни цени не е достатъчен улова от европейски а, риболовни кораби. Това трябва да се има предвид. Всички оператори обаче трябва да се придържат към а, изискванията за устойчивост. говоря не само за тези от Европейския съюз, но и за тези от трети страни. Що се отнася до състоянието на рибарството, трябва да има баланс между количествата улов и големината на окото на мрежата, въобще изискванията към риболовните съоръжения. И тук отново има роля преработвателната промишленост, защото пак повтарям, че устойчивостта трябва да се отнася до всяко едно звено по веригата и до цялата верига като цяло. Що се отнася до една обща рамка на потреблението на риба, също трябва да се помисли по този въпрос важен момент е достъпът до пазарите. Той е много тясно свързан с устойчивостта. Третите страни би трябвало да се придържат към същите правила, към които се придържаме и ние. Говоря за фитосанитарни правила, облагане с мита и такси, екологични критерии, нерегламентиран, недеклариран и неразрешен риболов и така нататък и така нататък. Всичко това трябва да бъде осигурено и за продукти от трети страни. Казвам го изрично, защото много често чувам, че когато се сключват договори с трети страни, а, изискванията не са толкова строги. Поне така разбираме. Често пъти се пренебрегват някои екологични норми. А, знаете, че, например, правилата за ННН риболов от 1 януари тази година трябва да се спазват и от трети страни, тихоокеанските страни, Азигай, азиатските страни, <laughs> включително, да кажем, и Папуа Нова Гвинея. Споменах условията за достъп до пазара. Те трябва да изключват възможност за проверка на безопасността на храните от съответните отдели. Тази проверка трябва да се, може да се извършва както на самия кораб, така и в предприятията, а при вноса трябва наистина да е гарантирано че е, внасяните продукти, предназначени непосредствено за пазара по цялата верига на производството им, са били съответни на правилата на Европейския съюз. Преди две години направихме проучване по отношение на улова и потреблението на рибатон. А, и повече от 50% от внасяните количества не отговаряха на изискванията на Европейския пазар по отношение на етикетиране, разфасовки и така нататък и така нататък. Да, европейската промишленост е конкурентоспособна, но когато е принудена да се придържа към прекалено строги правила, това е в нейно щърп. Правилата трябва да въжат за всички. В този смисъл говоря за условия за достъп до пазара, които трябва да бъдат балансирани. търговията с трети страни не бива да става за сметка на производителите в Европейския съюз, което пък при рибата тон, за жалост, е точно така. Би трябвало в възможно максимална степен да се съблюдава принципа за предимство на общностната продукция. Това е което ние искаме. Настояваме във всички двустранни договори да се включат клаузи за възможност за наблюдение и контрол върху изпълнението на условията. Естествено, че е необходимо да се извършват и социални и економически оценки на въздействието, които да бъдат сериозни, без да се прикриват неща по различни политически или каквито и да било други причини. Контролът на происхода също е много важен. И пак повтарям, всички продукти, влизащи в Европейския съюз, трябва да съответстват на а, стандартите, изискванията, които се спазват в Европейския съюз. Не може да има а, риболовен район, в който да не се спазват тези правила, да, поради някакви политически причини или нещо подобно. Имаше, например, не особено, а, имаше до сега не особено сериозни проучвания. Те не ни помагат. И, в хода на либерализацията, изключването на споразумение с, с страните от Тихоокеанско-Карибския регион, Папуа Нова Гвинея и така нататък, трябва да се спазват, да се съблюдават интересите на европейските, производители и преработватели, защото в противен случай би се стигнало до огромно опоръчаване на пазара, както каза Барозо. Ако искате да сте конкурентоспособни, идете в Папуа Нова Гвинея и назначете работниците си там. Ако по този начин иска, Барозо иска да ни каже да си затворим предприятията в Галиция, не смятам, че прави услуга на европейския пазар на а, работна ръка социално-економическото оцеляване на преработвателната промишленост непременно трябва да се гарантира. И в заключение ще кажа, че смятаме, че конкурентоспособността, оцеляването на европейската преработвателна промишленост трябва да се подпомагат на фона на все по-глобализиращия се е, световен пазар. За целта трябва да се разработят инструменти и е, тяхното действие да бъде ефективно. Що се отнася до правната рамка, Те трябва, правните инструменти трябва да ни осигурят сигурност при планирането, при, особено при планирането на дългосрочни инвестиции, защото те трябва да а, имат някаква степен на сигурност, а не примерно да бъдем подведени, да инвестираме в Южна Америка или нещо подобно, след което а, да се отвори тайландския пазар, примерно, с 30% и изведнъж да започнем да получаваме на пазара консерви, риба, тон, което да е в абсолютно економическо противоречие. Тайланд, Филипините, Малайзия там правилата при производството не са достатъчно строги, нещо, което е голям проблем за нас. И в заключение бъдещата политика в областта на рибарството на Европейския съюз трябва да осигурява устойчивост, да не се допуска ННН риболов, да се прави разлика между рибатон, уловена по легален и по нелегален начин, а не да бъдат равнопоставени на пазара. Стабилността на пазарите в голяма степен зависи от това – снабдяването с суров... доставките на суровинива за европейската промишленост е предпоставка за устойчиво равновесие по цялата верига. Само така ще се оживи преработвателната промишленост в Европейския съюз а, просто стандартите и правилата на конкуренцията трябва да бъдат еднакви за всички. И ма, така наречените чувствителни продукти на общностната промишленост и точно тук комисията трябва да помисли за конкурентоспособни инструменти, съблюдавайки социо, социално-економическите аспекти. Мога да кажа още много неща, но надявам се, че по време на дискусията ще се спрем по-подробно на тях. Председателката, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се за интересната информация. Ние в комисията по рибарство смятаме, че от една страна трябва да се организират доходите на рибарите, също така трябва да се даде шанс за оцеляване на преработвателната промишленост. От трета страна трябва да опазим околната среда, от която рибите всъщност се нуждаят. А, Международният валутен фонд твърди, че е, с 88% имаме свръх риболов, за който нищо не се каза. А, мен ме интересува вие с каква статистика разполагате в това отношение. Преди малко се каза, че новия регламент за контрол бил смехотворен. Смятате ли вие, че в миналото контрола не се е осъществявал както следва? И ако той се осъществява отдали, нямаше да се стигне до такива тревожни цифри. Каза се освен това, че цените са много ниски. Най-вероятно това е вярно, но за потребителите цените са твърде високи. Това означава, че по веригата нещо а, не е наред. Ще се опитам да поясня това, което казвам. Миналата година имахме в селското стопанство подобни проблеми в селското стопанство при, в млечния сектор. Млекопроизводителите разполагаха с 18 цента, се нуждаеха от 38, за да оцелеят. Трябва да водим тази дискусия и за рибарството и да видим къде са слабите места. От една страна имаме свръхриболов, от друга страна имаме рибари, които не могат да оцелеят. А, и от трета страна имаме потребителите, които трябва да плащат твърде скъпо за рибата и те не си я купуват. Следователно трябва да обмислим наново нещата. Когато преди малко взех думата за аквакултурата, е, казах нещо за аквакултурата и сега искам да го повторя. Ние а, смятаме, аз смятам, че а, вноса обърква нашия пазар. Защо тогава Европа не се концентрира повече върху аквакултурата, за да може да я произвежда със собствени ресурс? Каза се, че изискванията за създаване на аквакултура са много високи. Съгласна съм, но ние нямаме регионален регионални планове за това къде е добре да се създават аквакултури и къде не. Освен това се каза, че филето от пангасиус и тилапия а, изпълняват подобни критерии, сравними с нашите. Но аз четох едно съобщение в пресата, което искам сега да цитирам. Министерството предупреждава да се внимава при червената тилапия. Червения, ярко-червения цвят на рибата е сигнал за опасност, тъй като показва, че са използвани вредни вещества при преработката. Освен това, Министерството предупреждава, че 73% от тези филета съдържат повече въглероден моноксид, а филето от тилапи е особено търсено, тъй като се продава много добре. Аз съм безмълвна пред това съобщение. Може би трябва да а, ми дадете повече информация. Благодаря. Господин Кадек има думата. Господин Кадек. Благодаря, госпожо председател. Е, първо, е, кратка забележка по изказването на доктор Келер. Хубавото при него е, че знаем точно на къде вървим. Във всички случаи, поне той на къде върви. Да, ясно, ясно. Е, просто вашата съслуга е, че сте откровен и речта ви е абсолютно прозрачна. Не, вие чудесно защитавате професионалистите в преработването и в търговията на едро. Въпреки това обаче не ме убедихте. Не ме обектихте, защото е, вашата прогноза в цифри за 2015 година трябва е, да се разглежда много внимателно, защото е, е пълна с неизвестности и аз по принцип и от опит е, е, много се, така се отнася много предпазливо към всякакви прогнози. Въпреки тона на вашата реч, не искам никакъв случай да противопоставяме тук рибарите на преработвателите. Трябва просто да дадем всички възможности на европейските рибари да оцелеят, като преработвателната промишленост постига добри резултати. Това е важно. Така, в заключение на казаното от мен искам да ви задам един въпрос, доктор Келер. Мислите ли, че е, направените от вас предложения е, дават е, възможност да е, се съхранят е, рибите, но също така е, да се съхранят и европейските рибари. Е, това е въпроса, който и ние си задаваме. Сега, господин Сюза, го, е, е господин Батиста Сюза или Сюза, така господин Сюза, вие е, защитавате европейското предпочитание, европейските е, преференции към е, преработените продукти. Обаче, искам да ви попитам какво ще остане от такива преференции, ако цикъла от Доха приключи на настоящата база, което означава митата върху консервите от тон да мине от 24% на по-малко 6%, което също предполага и известни преференции. Е, смятате ли, е, че модела за е, импортни режими е основен проблем, е общ проблем, както за рибарите, за тези, които правят аквакултура и тези, които преработват рибата. Това е ли общ проблем и за трите отрасъла? Това са ми забележките, госпожо председател. Госпожа Андрес Бария има думата. Благодаря ви. Аз мисля, че всъщност е, така основния въпрос е необходим ли е вноса? Необходим ли е вноса? Съдейки от чудото, от преработвателите и потребителите, вносът е необходим обаче трябва да се промени европейския пазар. Е, как да бъдем конкурентоспособни, е, как да продаваме, как да се саморегулираме, е, как да направим предприятията независими, включително и преработващите предприятия, как да предоставим различни гаранции на потребителите, потребителят ще избира ли съобразно цената или съобразно нещо друго. Е, да не говорим, че трябва да се има предвид социалното измерение, да има устойчивост на заетостта и да се опазва околната среда. Е, тоест, трябва да продължим да действаме, а не просто да си задаваме въпроса положителни ли са или, отрица... или отрицателен вноса. Внос е необходим така или иначе и трябва това да се приеме един път за винаги. Но ние трябва да се реорганизираме и да знаем какво да направим, за да предотвратим а, катастрофата. Mm. Цифрите за вноса в Европейския съюз ни кара да се замислим. Днес ние сме длъжни да внасяме, за да отговорим на потребностите в Европейския съюз, защото улова намалява. Защо улова намалява? Улова намалява, защото в един момент е имало свръхулов. Така че днес е много важно е, да не е, изнасяме нашите ресурси, които и без това са свръхексплуатирани, към други райони на света. Точно това е въпроса, свързан с е, устойчивия риболов. Както знаем, устойчивия риболов опазва природата и Европейския съюз трябва да поеме отговорността си и е, по вноса, който приема на своя територия. Аз внимателно изслушах казаното от господин Келер, но той не се спря същински на търсенето на екологична риба, риба, която се лови разумно. В Швеция, в Великобритания, в Съединените щати и в е, Германия съм сигурна също, че в един момент е, потребителите е, имат думата, защото те се питат откъде идва тая риба, какъв е происхода й. Дали тази риба идва извън Европейски съюз или отвътре, и е, за това аз смятам, е, че трябва е, да бдим риболова да бъде устойчив и екологичен защото потребителите ми задават много по-често такива въпроси. Искам сега да попитам доктор Келер. Ако няма никакъв правен инструментариум за вноса на риба в Европейския съюз. Ако приемем напълно отворени пазари, е, е, ще бъде ли по-добре според вас? Е, вие предпочитате ли да има частни инициативи? Като, например, деонтологични кодекси или някакви съвети, някакви това ли предпочитате или предпочитате други системи, за да се гарантира устойчив риболов? И Искам да взема отношение и показаното от господина от Шотландия във връзка с херингата и скумрията, която сега се изнася, които се изнасят сега. Проблемът е много интересен, защото именно хамсията и скумрията съдържат омега-3, масни киселини. Точно това са хранителните вещества, които се търсят от потребителите. Защото хамсията и скумрията съдържат много повече хранителни вещества от заместителите, от тилапия. В Швеция 60% от улова, особено на хамсия и на скумрия, служат за храна на животни, а не за храна на хора. Освен това, искам да говоря и за аквакултурата на Сьомга но в Швеция за сега това е, се отнася само за хамсията и за е, скумрията. Искам да чуя какво е, мислят организациите. Сега говорихме за цената. Вярно е, че има много ниски цени, за да се привличат потребителите в магазините. Обаче, е, какво предвиждат е, организаторите е, на производство, за да има добавена стойност тяхната продукция, а не просто да се продава тя на посредници? Може би по този начин ще се увеличи рентабилността на европейския риболов и сега отговорността на преработвателите преработвателите, е, когато е, рибата, която преработват, е незаконно ловена е, една значителна част от рибата, която се лови по света, не се лови незаконно. Какво може да направи преработвателната промишленост, за да си поеме отговорността и за да ни гарантира, че рибата на масата не е незаконно уловена? Eh, quisiera agradecer las, las, las, las distintas aportaciones. El señor Keller. Бих искал да благодаря на господин Келер е, и на останалите за техните изказвания. Господин Келер беше откровен. Той е, говори за ролята на пазара. Ние преживяхме тежка финансова криза и е, ние признаваме, че е, човешкото същество е несъвършено, докато пазарът е съвършен. Мисля, че трябва да бъдем малко по-скромни. Е, господин Маст Кевин говори за стойност, за сигурност и така. Не трябва да се мисли първо и преди всичко за пазара. Е, изказването на господин Вита събуди жив интерес у мен защото е, консервната промишленост е важна и трябва да е, се има предвид тя, когато говорим за политика по риболова. Но все пак нещата трябва да се обмислят глобално. Според мен е, не би било проява на протекционизъм, когато защитаваме тази промишленост. Мисля, че господин Витес защитава качествената продукция, е, която е здравословна, е, при която се отчитат е, социалните аспекти на производството. Така че трябва да се каже, че продуктите, които се продават в Европейския съюз, трябва да бъдат произведени съобразно едни същи критерии, където каквото и да е мястото, където те са произведени където и да са произведени те. Това трябва да се взима под внимание, когато се решава каква да бъде политиката на Европейския съюз в областта на риболова. Но има и нещо друго важно. А в търговията. А, в риболова има една разполяност, докато е, промишлеността е, на, за консервиране на рибата е съсредоточена. Queria Госпожо председател, аз искам също да благодаря на нашите гости за техните изказвания. Искам да благодаря най-вече за яснотата на изложенията защото на нас ни стана ясно каква е гледната точка на изказалите се. Става ясно, че говорим за сектор, който се определя от различни интереси. И след като това е така, политиката по рибарството и търговската политика и начина по който те ще бъдат е, замислени и осъществени не могат да бъдат неутрални, е, тъй като е, тези политики трябва да успеят да се справят с тези различни интерес, интереси. Беше поставен проблема че политиката по рибарството и търговската политика по начина по който се осъществяват в момента са били в ущърп на производителите и за потребителите. Видяхме това, защото цените на крайните продукти остават или постоянни, или се покачват. А, освен това, има редица изисквания за качеството на продуктите, което не е гарантирано изцяло а, и има много звена по цялата варига, които са загубили. Преработващата промишленост обаче е унази, която е спечелила, включително и търговците на едро печелят от тази политика. А, защото настоящата политика в момента казва, че вноса не се разглежда като допълнение към производството в Европейския съюз. И ние в момента трябва да се позиционираме по отношение на тези различни интереси. Никой не успорва, че всички звена по веригата са важни и всяко звено изпълнява определена задача и с него трябва да се съобразяваме. Но трябва да се погрижим за това добавената стойност, която се получава по веригата, да бъде по-справедливо разпределена. Колегата Кадек и на двете заседания а, каза, че не можем да пожертваме европейския риболов на ултара на световната търговия. Това е така, но какво става с последиците? Не е достатъчно да го констатираме. при общата организация на пазара също става дума за търговия с трети, е, с трети страни. Това също е част от е, е, пазара. Трябва да видим какво става с митата, с мерките за запазване на запасите, мерките за преференциални условия за продукти от общността а, ние трябва да знаем, че защитата на производителите, потребителите, околната среда и естествените запази са важни и за търговията. И дерегулацията по начина по който се осъществяваше до този момент поставя всички тези защити под въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на всички изказали се за информацията. Мисля, че след тези реферати имаме по-добър поглед над проблемите. Европа и тази комисия трябва да решат за себе си дали искаме да имаме интегрирана политика по рибарството, дали искаме да имаме риболов в Европа или не. Това ни стана ясно. Позициите всъщност не бяха толкова противоречиви, защото всеки от вас работи в един сектор, който е съвместим с останалите. Имам обаче един е, въпрос. Членовете на тази комисия искат да имат интегрирана политика по рибарството и е, един е, сектор. Е, ние не искаме да сме замис... зависими от трети държави. самия сектор ни каза, че не сме е, реагирали достатъчно на време, променили са се хранителните навици на хората и трябва изобщо да се променяме, за да бъдем останчиви, да имаме едно подходящо качество, подходящи цени. Стана ясна и една друга диагноза, която се постави, а, а именно, че има внос, тъй като нямаме достатъчно риба, за да задоволи потребностите на пазара. Каза се също така, че по-младите хора се опитват да се хранят и с други видове риба. Така че при всичките тези изисквания, които показваме, които поставяме, имаме нужда от промяна. На всички заседания, които сме провеждали с представители на бизнеса и на различни организации, се е казвало, че контрола не е достатъчен. Искам да поставя един въпрос и в тази връзка. Говори се за качество. Качеството е един от факторите за конкурентоспособността на рибарството. Смятате ли, че ако имаме определим последователна и по-прозрачна политика в е, рибарството, тези въпроси ще се третират не само е, съобразно политическите интереси и Вярвате ли, че ако заложим на качеството, както се прави в други области на европейската политика, това ще бъде фактор за подобряване на конкурентноспособността на европейския риболов, риболовен сектор. Както за улова, така и за преработващата промишленост. Господин Келер направи сравнение с птичето месо. Възможно е, е цените да трябва да са сравними, е, но става въпрос и за качеството. Европейските продукти трябва да могат да бъдат разграничени от останалите. Вярвате ли в качеството на европейските продукти? Вярвате ли, че това е качество за, е, че това е фактор за конкурентноспособността и на международните пазари, да или не? И какво искате от е, нашата комисия, за да запазите конкурентноспособността на сектора? А, мисля, че тук се подхожда много отговорно. Разгледани са отделните планове, например, за Баския регион, а, защото регион е прилагал много стрикно този план, за да не надвишава квотите, да запази цените и така нататък. Бих искал отговор по тези въпроси. Няма други, които са поискали думата, затова аз ще си позволя една бележка. Мисля, че основната ни тема е баланса между а, производството и преработващата промишленост. Мисля, че това е безспорно. А, един от представители е от Германия, където е силна преработвателната промишленост, другите са от други държави. Защо трябва да се опитаме да намерим баланс. Господин Келер го познаваме. Той беше доста провокативен. Той се застъпи доста решително, по един доста категоричен начин изрази своето мнение. Но в крайна сметка трябва да намерим баланс, благодарение на който да намалее и вноса. Защото ако зависимостта ни от внос стане по-голяма, отколкото е в момента, тя в момента е достатъчно голяма, няма да можем да задържим цените на европейските продукти. Няма нужда да ви обяснявам по какви причини. Това вече беше обяснено. Един въпрос. Казахте, че трябва да се гарантират и да се регулират доставките на суровини. Имаме ли тук система на митнически контингенти? в общата организация на пазара не е ли достатъчна тази система на митническите контингенти? Какви са недостатъците и защо? Е, искам да засегна и въпроса за контрола, който беше повдигнат от е, множество изказали се. Не е 100% гарантирано, че суровините, включително и за консервите, отговарят на стандартите на общността. Вие посочихте е, някаква статистика, примерно 65% от консервите с рибатон. Кой отговаря за това? И по какъв начин се работи в страните извън Европейския съюз? Вие казахте, че на риболовните съдове не се провеждат достатъчен контрол. Може би липсва персонал. А, проблема е точно този, който вие назовахте, че нищо не се прави по този въпрос. Кой отговаря и какви възможности за решения има. Другото, което искам да засегна, е въпроса за происхода. Преди няколко години происхода беше свещена крава. В момента не е така. Разпоредбата беше смекчена. Как ще продължат нещата за в бъдеще? Аз съм съгласна и с още едно нещо, което се каза, това за правната сигурност на предприятията. Общностното право тук е малко колебливо. Много испански, пък и други предприятия а, смених своето седалище, за да могат а, да спечелят повече. и след първоначалното изместване на седалището имаше и повторно такова към Азия, но нямаме никаква гаранция, че при преместване на седалището ще се спазват същите стандарти. Тогава бих казал, нека да дадем думата на комисията, на отделните е, докладчици Първо давам думата на комисията на генерална дирекция МАРЕ. Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че сутринта беше много интересна. Е, всички изказвания бяха много интересни. Е, ние слушахме внимателно и ще ги включим в е, нашите анализи за реорганизацията на пазара като част от новата политика на Европейския съюз в областта на риболова. Искам само да кажа две неща. Доста се говори за повече информация за потребителите. Ние виждаме, че при преразглеждането на организацията на пазара. Трябва да се оточим върху това. В момента се говори за управление на информацията, за производството, улов в определени райони, но всъщност трябва да има място за доброволна информация за потребителите, да се определят изисквания и основни принципи, и да не е, забравяме и екоетикета. Е, е, трябва. Ние имаме. Ние, ние направихме опит за законодателна програма миналата година за изготвяне на критерии за доброволна информация, обаче не получи одобрението на комисията. трябва да се работи по стандарти за маркетинг. Ние работим доста усърдно по новата обсерватория на пазара и ние виждаме, че по този начин се помага на тези, които изготвят политиката и партньорите в економиката във всички области и ще бъде полезно да се попълнят някои празноти в информацията, която е, споменаха е, изказвалищите се. Искам само е, да кажа за селското стопанство и значението й. Вчера след обед се говори за това в доклад на господин Мелана. Благодаря ви, госпожо председател. Остават ни само 15 минути. Аз просто не забелязах как лети времето и в 12.30 преводачите ще приключат работа и заради това настоявам да бъдете кратки във вашите изказвания. El debate que ha sido muy interesante y también hemos tomado buena nota de las intervenciones. Me voy a referir brevemente al estudio. Много беше интересна тази дискусия ще се запознаем и по-подробно с изследването на ГД Маре. Не съм искала да кажа обаче, че цените са ниски, не има, може би, фактори, които не са отчетени като раздробеност на сектора. Четейки текста на проучването, ето сега ще ви прочита анализа на сегмента, зависещ от вноса, виждаме, че няма вреда за общността и че внос се допуска, когато необходимите количества липсват на европейския пазар. Тук няколко пъти се спомена Папуа Нова Гвинея, но това е изключение имаме, оказваме помощ за развитие на такива острови, които са твърде изолирани и нямат необходимия брой съдове, за да постигнат от необходимото количество улов. Иначе винаги сме отказвали такова подпомагане. Искам ясно да кажа, че комисията няма за цел да вкарва подобни клаузи като за Папуа Нова Гвинея с други трети страни, особено пък с азиатски. Стана въпрос за европейските предприятия в трети страни и особено в азиатски страни. Имаме преговори в момента с Сингапур, но те не са от голямо значение за рибарския сектор. Знаем, че големи проблеми има във връзка с рибата тон. Матиас Келер също спомена този проблем. Но това са все фактори, които ни отчитаме при воденето на преговори. Искам да се върна и наказаното от госпожа Билбао. Абсолютно съгласна съм много е важно да се проведе реформата и сега е точно моментът да се погрижим за конкурентоспособността на сектора. В това, във връзка с това качеството е от изключително значение трябва да се произвеждат висококачествени продукти, понеже митата а, се премахват, качеството остава като най-важен фактор. Също така трябва да се намери равномесието между производството и преработвателната промишленост. Председателката. Господин Келер, имате две минути и половина. Благодаря ви. Много се извинявам на комисията, ако съм бил провокиращ, но ми беше казано да говоря в прав текст извинявам се, но ще продължа в прав текст. Бяха поставени няколко въпроса. Първия на госпожа Родос. Не Международният федерация по рибарство установи, че има 88% свръх риболов, а комисията. Тук трябва да се има предвид какъв метод се използва. 88% е по, едната, по единия подход, но 30% е свръх риболова, ако приложим концепцията за а, превентивната концепция. Това, което ни е необходимо е повече контрол, червената тилапия, това, което вие споменахте. А, случаят не е допустим и приемлив и за нас от преработвателната промишленост. Как така след 8 години приложение на регламента за етик, етикетирането 73% от търговците на а, прясна риба не етикетират както трябва, а те са лицето на нашата промишленост. Какво значи? Това, че се е провалил контрола на място в държавите член. Господин Кадек, вие казахте, че нямате доверие на цифрите, които цитирам. Аз също им нямам доверие, защото това е моя собствена статистика. Но ще бъдете удивен. След 6 години тоновете ще бъдат 18 милиона, а не 6 и 12 милиона ще бъде вносът. Дали ще регулирате пазара или не, потребителя иска на масата му да има риба. Някой попита как да продължи сътрудничеството между рибари и преработватели. Бих бил много благодарен, да направите семинар на тема насърчаване на такова сътрудничество. Беше казано нещо и по знака за качество. МСЦ, АСЦ ще бъдат водещите знаци за бъдеще, естествено. Естествено, че ще се появи и допълнителен знак, но повярвайте ми, няма да има нови знаци, няма да има европейски. И те просто няма да се утвърдят на пазара, защото другите вече са на пазара. А, сега напоследък говориме за въглеродния отпечатък. Въглеродния отпечатък. Заговори се и за валден отпечатък. Европейската промишленост ще има голям проблем. Въглеродният отпечатък е нещо много важно. А, имаме регламент за ЕНН, ние нямаме никакво право да внасяме такава риба, но това е проблем за колегата Макуин. И информиране на потребителя в Комисията по околна среда. Знаем, че от 2012 година трябва да оказваме съдържанието на мазнини в мазните риби. Тоест, херингата и скумрията ще трябва да бъдат етикетирани на всеки 3 месеца отново, защото се променя масното им съдържание. Е, по този начин няма да насърчите хората да ги купуват. Те ще почнат да си купуват пиле, защото там знаят за какво става въпрос. Искам да кажа, помислете за някакви изключителни разпоредби по отношение на етикетирането и оказването на масните съдържания. Председателката. Остават ни още 5 минути. А, искам да заделя една минута и за себе си. Така че, моля ви, говорете по същество съвсем накратко, е, че трябва да има баланс между отраслите, е, е, защото на рибарите са необходими преработвателите и обратното. В този процес беше признато, че дългосрочно трябва да бъдат подкрепени европейските рибари. Не само от 4 години трябва да се промени етикета. Е, всъщност херингата се променя на 4 месеца и много често хората раз... забравят, че рибата е естествен продукт е, и че качеството се променя от месец на месец е, и не едно и също от марта до септември. И това е един от проблемите, които според мен се изправят пред преразботването. Говорихме за качество. Е, качеството е изключително важна точка в е, е, рибарството. За съжаление обаче, поне според мен, отговорът на вашия въпрос е, че Риболов не дава награда за по-добро качество, а за различно качество, защото много процеси, свързани с свободата, се забелязаха през годините на рецесията. Непрекъснато намалява качеството и е, това е, всъщност беше промяна, независимо от това, че понякога се променяха и подобрявах обще... Е, обстоятелствата на пазара. Сега искам да отново да ви помоля да бъдете съвсем кратки. Господин Кадек зададе въпрос. Е, цикълът е, от кръга от Доха и глобализацията, е, която доведе до изготвянето на стандарти, е, които вие искате да отразите тук, в крайна сметка се отразиха на тона. Най-големия световен пазар на рибата тон и втория производител на риба тон, а именно Испания с 65%, плюс Франция, Португалия и прочие. И освен това, Европейската комисия ни каза чрез генерална дирекция Маре, че това ще се отрази на 40 000 работника, които са заети в отрасъла. Искам да кажа на комисията, че трябва да знаем, искаме ли да защитаваме тази промишленост или не, искаме ли е, да е, я разбием. Сега, колкото е, до изключенията, е това, че не се прилагат всички е, норми, свързани с е, контрола върху происхода. Трябва да се проверява рибата още на риболовния кораб крайна сметка това трябва да бъде изискване от Европейския съюз, особено с страните от АСЕАН и Тайланд. Не знам какво става в Тихи океан, е, особено когато се говори за нелегален улов, защото именно тази риба е в конкуренция с нашия улов с нашите инвестиции в трети страни, защото европейските работодатели са подложени на контрол в Европейския съюз, е, както и на други места. Е, ОЛАФ ги контролира навсякъде, докато не контролира трети страни. Колкото до въпроса на Санчес Плацедо, ние не искаме протекционизъм, ние искаме трети страни да бъдат подложени на същите изисквания, на които е, сме подложени и ние. И е, специално за суровините, качеството, цените. Ние искаме да предложим на потребителите най-сигурни продукти на най-изгодни цени. Е, именно това е смисъла на интеграцията в една или друга посока. Е, това всъщност прави, е, правят супермаркетите. Сега, когато говорим за реформата на вътрешния пазар, трябва да имаме предвид всички брънки по веригата, а не само вноса. И в отговор на депутатката от страната на баските, искам да кажа, е, че е, ние е, залагаме на това чрез интернационализация интернационализация, норми, които трябва да се наложат на всички. Качеството е нещо важно, но тя има цена. Следователно, политиката трябва да бъде по-прозрачна. Е, точно това е необходимо на е, преработвателната промишленост в тези времена на криза където, за съжаление, цените е, обикновено стоят на едно место. И накрая, последен въпрос, зададен от председателката eh, de si, si tenemos asegurado el suministro de materia prima. Bueno, yo... Ставаше въпрос за доставките. Ако е, гарантираме доставките на суровини, трябва за бъдеще е, е, таваните да се повдигнат. Доставките не са осигурени, трябва да се мине през интернационализация, за да се гарантира доставката на суровини. Предвид обаче развитието на пазарите, трябва доставките да растат Европейските изисквания трябва да се прилагат към трети страни. Е, нормите на Генерална дирекция Санко, на е, е, ветеринарните инспектори трябва да се прилагат на границата. За съжаление, правилата не са еднакви за всички правилата за происхода се потъпкват, много често се пренебрегват и, както каза е, сеньора Ферейра, е, е, направо се разрушава преработвателната промишленост ако не се е, защитят нашите европейски партньори. Благодаря, благодаря на всички, казва любезно председателката. Е, е, много беше интересно изслушването за всички. Ние обсъдихме много въпроси. Е, които естествено ще бъдат обсъждани на нова сметка. Искам да благодаря на всички изказали се, благодаря и на всички администратори за тяхното присъствие. Още веднъж благодаря на преводачите. Е, ние сме раздали на координаторите решенията, които бяха взети вчера е, по време на заседанието. Ако няма възражение, тогава те са прияти. Закривам заседанието. И благодаря на всеки по-отделно и най-вече на преводачите за допълнителните минути, които ни дадох.